Good afternoon, colleagues. Um, we begin this afternoon's meeting with the adoption of the agenda. Добър ден, колеги. Ще направя някои съобщения, ако нямате възражения по дневния ред първа точка приемане на дневния ред. Нека да добавим нова 18-та точка към утрешното ни заседание. Приоритетен въпрос с писмен отговор, отправен към комисията. Въпросът е свързан с защитата на личните данни, яхо и тайното сканиране на имейли за целите на разознавателните разузнавателните служби в Съединените щати. Ако нямате възражения, ще приемам тази допълнителна, дневна, допълнителна точка в дневния ни ред. Днес няма превод на датски, малтийски, унгарски, ирландски. Относно препоръките на координаторите по член 205 господин Хименес Барио от ТНП е излъчен за докладчик по а, доклада за изпълнение, свързан с директивата 2012-29 на Европейския парламент и на съвет от 25 октомври създаване на минимални стандарти за правата за защита на жертви на престъпност по член 55 и съвместно с комисията ФЕМ. Друг докладчик по установче господин Бония НП. Става въпрос за доклад на ИТРЕ за Европейската инициатива за изчисления в облак. И така, няма още едно съобщение. Електронното гласуване е утре в 11.45. Моля ви да донесете картите си за гласуване. Госпожа Гомеш, искам да повторя нещо, което казах миналата седмица. По... Изпратих ви писмо, за да ви помоля да се е, проведе изслушване или поне да има обяснение, свързано с изказването на комисара Йотингер. Изказването му бе расистско, хомофобско, свързано с правата на жените. Не а, прилично е такова изказване за един комисар. Той ще получи допълнителни отговорности, ще стане заместник председател на комисията. Не мога да си представя, че това ще стане без да се извърши изслушване в парламента. Добре е да поискаме обяснение от комисията за изявлението на господин Йотингер. и се надявам, че ще окажете съдействие за получаването на обяснение от страна на комисията. Добре, госпожо Гомеш, благодаря, ще си отбележа, което казахте. Това, което казахте сега, ми беше предоставено писмен вид от вас и от още един колега. Ще поставя въпроса по време на заседанието на координаторите и ще предприемем съответните мерки. Благодаря ви, че официално подадохте информация към мен по този въпрос. Днес ни предстои изслушване, свързано с синята карта. Приветстваме добре дошли нашите гости. First of all, just uh, introduce the uh, hearing. I'm in the unusual. Аз съм председател на на комисията. Председателствам това изслушване. Също времено съм и докладчик по доклада. Положението ми е малко особено. И така, дами и господа, за мен е удоволствие, удоволствие да ви приветствам добре дошли на изслушването, свързано с реформирането на синята карта. Темата е много важна, предвижда се преразглеждане което е свързано с легалната миграция. Темата е в дневния ни ред от много години. Взимаме много на сериозно този въпрос и ще се фокусираме върху основните елементи, свързани с преразглеждането, какъв е и контекста. Ще а, споменем, поканили сме оратори, които да помогнат на членовете, на докладчиците, на докладчиците в Сянка да придобият по-добра представа за реформата на синята карта. Има директива синята карта от 2009 година, която е в действие в момента. Този инструмент е много важен, но става ясно, че не се използва много често синята карта. В някои случаи пък отбелязва много голям успех – Целта е да първоначалната цел беше да се привлекат високо квалифицирани кадри, които да допренесат за развитието на трудовия пазар в Европейския съюз. Освен тези цели, новата синя карта е единственото предложение в момента, което се обсъжда в рамките на законната миграция. През последните няколко години сме изправени пред преди за предизвикателства, не на последното място, не на последно място кризата с а, бежанците, търсят се нови начини за законна миграция. В тази връзка е много важно реформирането и презглеждането на синята карта. Това законодателно предложение е израз на една нова политика в рамките на, комисия, на, в рамките на програмата за миграция на Европейската комисия за 2015 година. Има четири стълба в предложението, които ще дадат възможност по-добре да се управлява миграцията. Модернизацията на синята карта е нещо много важно. Основните законодателни действия са включени в Европейската програма за миграцията. Законната миграция е важна част от под холистичния подход на Европейския парламент, свързан с миграцията. Има и доклад от Мецола Кенге. Изслушването днес има за цел да а, оцени дали предложението може да се справи с слабостите от със слабости в схемата от 2009 година. Освен това, ще даде възможност да се разгледат в по-широк мащаб отделните аспекти на трудовата миграция. Има и ам, оценка извършена от Европейската комисия от 2014 година на, на, на тази директива, която въжи от 2009 година и а, се оказва, че директивата не е постигнала заложените цели. Дали схемата ще се справи по-добре? Аз съм докладчик по това досие и разбира се, им ще следя с интерес това, което ще кажат нашите гости днес. В момента се изготвя доклада и а, се уточняват правомощията с Комисията по заетостта. Докладът ще бъде представен в нашата комисия на 8 декември. Целта е да започнат преговори през пролет на следващата година. Така, първо ще чуем представителите на ОИСР, след това ще чуем представителите на Европейската комисия, на академичните среди, ще се разгледат всички аспекти, свързани с политиката и законодателство в областта на законната миграция. Ще се види как, какво ще е потенциалното въздействие на предложените мерки. След това ще разгледаме някои национални а, случаи, да видим до каква, до каква степен сината карта може да се счита като плюс. Е, много е важно да се види каква е добавената стойност на Европейската карта за Европейския съюз. След това ще чуем и представители на, международните, на Международната организация по миграцията и ще видим как се вписва трудовата миграция в един по-широк контекст. И така, по време на изслушването ще чуем много интересни изказвания. Сега по процедурата. В края на всяка една от сесиите ще има въпроси и отговори с нашите членове. Моля ви, имайте предвид, че изслушването се излучва в интернет и всички изказвания ще бъдат записани. И така, Първата презентация е съвместна от нашите двама оратори, представители на ОИСР, които се занимават с политиката на трудовата миграция в Европейския съюз. Добре е дошъл, оказвам на Жан-Кристоф Дюмонт, ръководител на ОДЕО и на Джонатан Шалов, който е експерт в областта на миграцията и двамата са от ОИСР. Те ще представят съвместно своя проект. ОИСР проведе съвместно проучване с Европейската комисия, свързано с трудовата миграция в Европа. Публикувано е проучването. Също може да го намерите и на интернет страницата, свързана с нашето изслушване. Е, имате 15 минути, колеги, моля. Благодаря, господин председателю. Everybody, um, so it's a, it's a pleasure to... За мен е удоволствие да представя някои от основните резултати от проучването, извършено съвместно с Европейската комисия. Проучването е, обхваща и други аспекти, не само синята карта. Разглеждат се по-глобални аспекти, свързани с капацитета на Европейския съюз да привлече високо квалифицирани кадри. И така, искаме да се фокусираме върху това дали Европейския съюз може да привлече хората с необходимите способности, кой иска да дойде в Европейския съюз и какво може да се направи, за да се подобри нивото на квалификация и да се привлекат и запазят високо квалифицирани кадри. Добавената стойност на европейската политика може да бъде подобрена според нас. Това може да стане, като се преразгледа синята карта и ем, ще се спре и на отделните препоръки в тази област. Необходим е глобален подход за привличане и задържане на високопроцирани кадри, като бюрокрацията с франсината карта се намали. На първо място ще кажа, че Европа привлича нови иммигранти, толкова колкото привличат и Съединените щати около 1 милион. А, дори данните за Европейския съюз са по-високи. Виждате, че ам, трудовата миграция в Европейския съюз съставлява по-малък дял от населението на годишна база, а, докато в Канада това е точно обратното. На следващо място относно това какви кадри привлича Европейския съюз. 50% от мигрантите са ниско образовани. Около един на трима са един от всеки трима квалифицирани са в Европейския съюз. И на следващо място когато питаме хората дали искат е, да отидат в е, друга страна, ги питаме къде искат да отидат, виждате, че а, е, резултатите си приличат, но малко по-различни, около 40% от нискообразованите избира да отидат в Европейския съюз, 37% от високообразованите също избират да отидат в Европейския съюз, тази схема е много интересна, която показва, че е, повечето хора, които са квалифицирани, избират да дойдат в Европейския съюз, сравнение с Съединените щати. Въпросът е защо, 32, защо само 32% от тях идват действително. И така, относно страните на происход, Европейския съюз е привлекателна дестинация. Това не е изненадващо. За, е, има високо квалифицирани кадри от субсахарна Африка, които имат желание да мигрират. Има и високо квалифицирани, които искат е, да, дойдат в Европейския съюз и това се вижда и от тази графика. Quite well is in terms of attracting Целта е Европейския съюз да привлече международни е, студенти, около 1 милион, малко по-малко 900 хиляди, са от трети страни. Това са данни от 2011 година, както можете да видите. От 2003 година Европейския съюз е, надминава Съединените щати, що се отнася до привлекателността за международните, е, за чуждите студенти. Само 15% остават в сравнение с, страни в Австралия и Штати, където този дял е 40%. На следващо място. Ако попитате работодателите, кое е важно за тях, може да видите, че страните, в които е приета синята карта, а, работодателите имат а, имат повече предимства, отколкото страните от ОИСР. В този контекст, каква е ролята на м, трудовата миграция? Политиките се свиват, повечето от страните в ОИСР сливат някои от политиките си, като улесняват достъпа за, до трудовите им пазари на високо квалифицираните лица. Създават се ем, пакети с предимства за хора, които имат висока квалификация и идват да работят в Европейския съюз мигрантите. А, могат да се ползват някои от тези предимства. Координацията и сътрудничеството между страните членки могат да доведат до предимства по отношение на размера, Европейския съюз може да се ползва това предимство. На второ място многообразието, друго предимство на Европейския съюз, на трето място економия от мащаба, когато се работи съвместно. На следващо място брандинга и ем, обхвата. Европейските политики могат е, да променят е, ситуацията. Целта е да се възобнови е, конкурентното предимство, що се отнася до политиките за сближаване. Колегата ми ще навлезе а, в подробности, свързани с препоръките. Има различни процеси, включени в директивата и отнасяше се до миграцията и трудовата миграция. Подходът е всеобхватен, много аспекти са взети предвид. Ако Европейския съюз ам, създаде общи стандарти в много области, а, може и националните схеми да станат по-гъвкави и по-привлекателни за хора с високи квалификации от трети страни. И сега моя колега. Благодаря. Това е голямо предизвикателство. Имаме много публикации, които засягат много различни сфери на управлението на миграцията в Европейския съюз. Като цяло, неразрешителното е причината хората да дойдат в една страна. Значи, въпросът не е какви проблеми създава тази синя карта, а какви са двигателите пред миграцията. Но естествено разрешителното е един от важните фактори. Доколко е успешна синята карта? Ние изчислихме, че около 10 000 души би трябвало да получават а, синя карта при влизане в Европейския съюз по силата на настоящата рамка. Реалната цифра обаче е два пъти по-малка. Има хора, които преминават през други схеми. Ако погледнем Австралия, САЩ и други държави, ще видим, че в тези държави се приемат около 600 000 квалифицирани мигранти. Значи нивото е много по-низко. Какво може да се направи? Отново казвам, трябва да се обърне внимание на разрешителното, това е сериозен фактор в процеса, но трябва да се види и цялостния процес на управление на мобилността, инфраструктурата. Нямаме кой знае колко време, е, няма да навлизам в подробности. Имаме различни насоки за това как да подобрим рамката за трудовата миграция, например да се подобри признаването на квалификациите, тяхното прехвърляне в Европейския съюз, да се създадат бази данни, в които да се свързват точните работодатели с точните кандидати, да се подобри ефикасността по отношение на различните канали за трудовата миграция, да се подобрят процедурите. Имаме стандартни формуляри за шенгенските визи, защо да няма стандартни формуляри и за трудовата миграция? Освен това, смятаме, че трябва да се укрепи така наречения иммигрантски портал на Европейския съюз. Това е портала за първоначалния контакт между работодателя и заед. Това укрепване трябва да стане на европейско ниво. И накрая, онова, което ви показа колегата под формата на графика, трябва да се увеличи адаптивността на регулаторната рамка, за да може да се отчитат променящите се економически условия. По-нататък как да се рекламира Европейския съюз като дестинация, как да се рекламира синята карта. Говорихме за това, че има много образовани хора в трети страни, които искат да дойдат тук. Много от стратегиите тук са свързани с препоръките, които вече споменах. Някои европейски разрешителни биха могли да дават е, например, е, допълнителни придобивки, като приоритет, когато се преминават е, границите или пък по-бърз път към гражданство и така нататък. Ползите от синята карта не се осъществяват и не се осъзнават, защото много често има национални схеми. И ето защо трябва да се запитаме как да стане пакета по-атрактивен. Естествено, допълнителната полза на ниво Европейския съюз за синята карта би могла да е точно улесняването на мобилността. Т.е. когато има издаване на разрешително в една държава членка, то да може да се прехвърля без проблема в друга държава членка. По отношение на синята карта сега по-конкретно разгледахме праговете на заплащането. На тази графика виждате колко е трудно да се получи синя карта в различните държави членки. Отделните графики, стълбовете ви показват какъв е дела на хората с висше образование. И тук не става дума само за хората от трети страни. Та... Тук става дума за всички хора Та, виждате колко процента от тези хора печелят над прага, който е определен по силата на директивата за синята карта. Виждате, става ясно, че е много трудно да се класираш по силата на схемата за синята карта. Червените стълбове показват онези държави, които не използват синята карта. И виждате, че в тези държави е много по-лесно, или почти във всички тези държави е много по-лесно да получиш разрешително от гледна точка на заплатата, която ще получаваш. Например, в САЩ за съответната виза е, три четвърти от е, хората, които получават такава американска виза, получават еквивалента на заплащане, който е предвиден за синята карта. Трябва да споменем естествено и току-що завършилите, които естествено не получават е, в началото такива големи заплати. Тези хора много често могат бързо да получават, да полу... започнат да получават по-голяма заплата, но това не винаги е така. Дори и да се увеличи възможността да се получават сини карти, като се свали изискването за размера на заплатата, броя на хората, които ще ги получават, биха били около 40-50 хиляди годишно. И това също не е чак толкова много. Това е малко повече от е, настоящите е, условия. Хората, които получават при настоящите условия. По-нататък, е, значи, говорихме за свалянето на прага на заплатите, говорихме за мерки за, за младите хора, за току-що завършилите Разгледахме периода за чакане. Освен това, разгледахме вътрешната мобилност в Европейския съюз, разгледахме теста за трудовия пазар. Опитахме се да видим защо други хора използват други схеми, а не синята карта. Радахме различните привилегии, които се дават на хората в Европейския съюз, които имат разрешение за дългосрочно пребиваване. Имаме различни препоръки в това отношение, виждате ги изброени. Една, което трябва да спомена конкретно е да се създаде набор или резерв от кандидати, които отговарят на условията предварително и оттам да се набират кандидати. Естествено, след като се задоволят всички административни изисквания, едно такова лице от този резерв би трябвало да се наема много по-бързо и много по-лесно. Естествено, имаме и много други препоръки. Може да прочетете много за нашите поручвания. Така времето ми изтича и аз приключвам. Председателя, благодаря. Вероятно ще има много въпроси. Ще ги чуем след като приключат всички изказали се. Сега ще дам думата на Лаура Корадо, която е от Европейската комисия ръководител на отдел, наречен Закон на миграция и интеграция в Генерална дирекция миграция и вътрешни работи. Благодаря за това, че тя е тук. Обръщам се към нея. Предполагам, че ще ни кажете малко повече за европейските аспекти, ползата от това предложение. Заповядайте, Лора. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите от ОИСР за тази презентация. Проучването, което те направиха заедно с нас, ни помогна много, когато създавахме оценката на въздействието. Естествено, проучването не говори толкова за синята карта, колкото за това как да се привлекат високо квалифицирани работници, но отново казвам, това беше изключително полезно за нашата оценка на въздействието. Това, което каза Джонатан, например, за нивото на заплатите, ни беше от особена полза. Ще обясня нашето предложение, ще говоря за ключовите му характеристики, ще говоря и за някои от въпросите, които са малко по-проблематични. Вие вече имате някои въпроси. Вие като евродепутат има въпроси, които се повдигат и от външни заинтересовани страни. Една от основните ни цели беше да направим настоящата схема за синята карта много по-приобщаваща и много по-гъвкава, за да може тя наистина да работи и да се привличат по-голям брой високо квалифицирани лица. Видяхме от презентацията на колегите от ОИСР, че Европа има голям потенциал да привлича такива работници, много по-голям потенциал, отколкото някои други държави. Видяхме и какви са въжделенията на хората, които искат да дойдат в Европа. Естествено, условията за пристигане тук са много различни. Не става дума само за синята карта, но разрешителното е важен фактор. На първо място по отношение на заплатата. Джонатан ясно обясни, че нивото, което имаме в момента е изключително високо. То е изкуствено завишено. Ако погледнем действителността, ако погледнем праговете, които съществуват в националните схеми за висококвалифицирани работници, както и схеми от други държави, ще видим, че нивото е доста високо. Ето защо ние свалихме това ниво. Е, значи от 1 до 1,4. Това е минималното ниво, този марш, който трябва да бъде определен на ниво държава членка. Отново казвам, тук не става дума за определене на ниво Европейския съюз. Има известно неразбиране. Държавите членки определят праговете на заплащането въз основа на средното заплащане в съответната страна. И минимума трябва да е в този марш, едно 1,4. Това не означава, че заплатата не може да е по-висока. Това е само минимума. Ако има необходимите условия, ако се зачитат разпоредбите на съответното трудово законодателство, ако има равнопоставеност, то заплатата може и да е по-висока. Освен това, ако тази е, заплата отговаря на всички изисквания за равнопоставеното третиране и на колективното трудово законодателство. Значи, е, не ме разбирайте погрешно. Има хармонизация, но става дума за един марш. И не става дума за определяне на едно и също заплащане в Европейския съюз. А във връзка с е, току-що завършилите университети и това, че те нямат кой знае какъв достъп до тази синя карта, ние предлагаме по-низко ниво на заплащане за тях, както и по-низко заплащане за тези професии, в които има недостиг. Така правим връзка и с директивата за учените и за университетските преподаватели. Имаме, значи, по-улеснен достъп за съответните категории лица. Има други елементи на приобщаване, на гъвкавост, по-бързи процедури. По-настоящем държавите членки имат възможност да определят конкретни работодатели и след това да се преминава към по-бързо даване на синя карта, но не само. Когато говорим за гъвкавост и за приобщаване, това означава, че целим да имаме и малко повече хармонизация, тъй като все пак на ниво Европейския съюз трябва да има някаква полза. И ето защо искам да разгледам въпроса за националните схеми и европейската схема. Нека да подчертая дебело в началото, че ние не премахваме всички национални схеми за привличане на мигранти, на трудещи се. Ние създаваме паралелна схема. Ако някой сметне, че схемата на синята карта е твърде рестриктивна и може да се премине към национална схема, то ние казваме така. Нека тогава да направим европейската схема достатъчно атрактивна, за да може, колкото се може повече хора, високо квалифицирани работници, да бъдат привличани в Европа по силата на схемата на синята карта. Ние разгледахме националните схеми, опитахме се да интегрираме част от добрите елементи в тях. По този начин се въвежда повече гъвкавост за държавите членки и също времено имаме по-голяма хармонизация. Имаме една единна схема на европейско ниво. Колегите от ОИСР вече казаха, че има полза да има европейска схема, защото Европейския съюз е много по-голям от отделните държави членки и от гледна точка на самото рекламиране на схемата той играе важна роля. На следващо място, много е важно да се увеличи мобилността в рамките на Европейския съюз. Една национална схема не може да даде нещо подобно. Тя не може да улесни мобилността между държавите членки. И това е много важен аспект в нашето предложение. Ние се вдъхновихме от схемите, които са част от директивата за ИКТ, за вътрешно-корпоративните трансфери както и от някои други директиви, по които вече има политическо съгласие, ние предвидихме мобилност и за хората, които работят по силата на схемата на синята карта. Понякога те могат да получат предложение за договор от друга държава членка и трябва да могат да се преместят, ако пожелаят. Надяваме се, че схемата за мобилност ще бъде достатъчно мащабна и добре действаща. За да обобщя, Искаме да хармонизираме нещата, да имаме европейска схема за високо квалифицирани работници и в същото време да имаме достатъчно голяма гъвкавост и достатъчно пространство за маневриране на национално ниво, за да можем да покрием всички високо квалифицирани работници, които искаме да привлечем в ЕСА. Освен това искаме на тези работници да се дадат и права. Схемата трябва да е привлекателна. Споменах мобилността като аспект. Ние улесняваме и достъпа до дългосрочно пребиваване, постоянно пребиваване в държавите членки. Сега това е малко по-трудно. Това е стимул за привличане на високо квалифицирани работници. Освен това имаме и стимули за събиране на семейства. Улесняваме достъпа до дейност, от типа самонаето лице или едноличен търговец. Целта, знаете, на схемата не е такава. Това не е основната и цел, но не искаме да забраняваме такава възможност. Една такава възможност. Още нещо във връзка с приложеното поле. Разширихме го към бенефициентите на международната закрила. Днес те са изключени от приложното поле на директивата за синята карта. Ние сметнахме, че е важно лицата, които се ползват от международна закрила, да разчитат на своите умения и да получат синя карта и съответно да могат да работят не само в държавата, в която им е дадена закрилата, но и в други държави членки. По този начин се улеснява мобилността. Що се отнася до правата, правата са общо взето едни и същи. Знаете какво е законодателството за убежището, но мобилността не е такова право по настояща Ние сметнахме, че високо квалифицираните беженци или хората, които се ползват от международна закрива, трябва да могат да се ползват и от правото на мобилност и да могат лесно да преминават към друга схема, именно схемата на синята карта. В заключение, Както каза председателя, това е единственото предложение за законната миграция, което обсъждаме в момента. Много е важно да постигнем бърз напредък. С удоволствие отбелязваме, че през пролета 2017 година парламента ще може да започне преговори. Надяваме се, че и съвета ще го направи. Готови сме да работим с всички законодатели. Надяваме се схемата да бъде добре действаща и да привлича колкото се може повече високо квалифицирани лица. Естествено, това е само част от цялостната картина. По-късно ще чуем и други презентации, свързани с други аспекти на трудовата миграция. Ние правим онова, което наричаме проверка на състоянието на, на трудовата миграция. А именно правим цялостна оценка на законната миграция, не само на трудовата миграция, мисля, че ще имаме и допълнителни възможности с вашата комисия да говорим по различни инициативи на по-късен етап през 2017 година. Работим по въпроса за това как да привличаме предприемачи в Европейския съюз. Проучваме възможността за альтернативни модели на трудова миграция в Европейския съюз. Ще имаме проучване в тази връзка. Продължаваме да работим и по другите аспекти на трудовата миграция. На по-късен етап сме готови да ги обсъдим с вас. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Много полезна информация. Сигурен съм, че ще има въпроси в края на тази работна сесия. Преминаваме към едно проучване, възложено от името на парламента. Целта на това проучване е да се видят пропуските в системата на законната миграция. Това поручване, между другото, би трябвало вече да ви е предоставено, ако не на всички, то на докладчиците в сянка, хората, които ще работят по законодателния процес. Сега ще чуем автора, професор Иван Мартин, от Центъра за миграционна политика в Европейския университет в Флоренция или Европейски университетски институт в Флоренция. Професор Мартин, имате думата. Е, е, Благодаря, господин председател. Ще говоря на испански. Абсолютно смятам, че е важно, доколкото сме в Европейския парламент, седалището на законодателната власт в Европейския съюз, да започнем с един бърз преглед на досегашната законодателна работа и онова, което предстои за реформа на директивата за синята карта. Реформата е, бе обявена от председателя на комисията Юнкер в работната му програма през месец ноември 2014 година. Бе включена като основна мярка е, в пакета за законната имиграция. Е, през май 2015 година. През юни 2016 година Европейската комисия излезе с предложение за изменение и допълнение на директивата. И с малко късмет, е, както каза е, председателят, през пролета на 2017 година преговорите ще започнат. Още по-голям късмет към края на 2017, началото на 2018 година нещата ще приключат, ще настъпи преходния период – и лека по лека 2020-2021 ще започне да се прилага. Значи, ако всичко върви наред, 5 години ще бъдат необходими, за да изменим европейския е, режим е, е, за законната миграция на квалифицирани професионално лица. Това е от значение с оглед на нещата, които ще спомена след малко, но ето тук възниква вече първия въпрос. Тази законодателна процедура достатъчно пригодена ли е към потребностите на политиката за трудова и обща миграция на Европейския съюз и за е, регулиране на европейския пазар на труда. В Европейския е, институт е, ние приключваме работата по един изследователски доклад, предназначен за изследователския център на Европейския парламент и в частност за вашата комисия, е, посветен на пропуските в европейското е, законодателство и най-вече с акцент е, върху предложенията на комисията с оглед на тяхната критична оценка. В нашия изследователски доклад са засегнати три главни въпроса. Първо, както казах, критическа оценка на съдържанието на, на това, което предлага комисията, в частност изменението и допълнението на директивата за синята карта и съответно плана за интегриране на иммигрантите. Във втората част от нашия доклад ние правим опит да изясним празнотите в уредбата, която предлага Европейската комисия Установяваме едно разминаване между потребностите на европейския трудов пазар и предложенията, които се правят. Както от институциите на Европейския съюз, така и от държавите членки, всяка една от тях по-отделно. Това до някъде обяснява и, и ограниченията, на които са подвластни всички тези нормативни предложения, но това ще се върна малко по-късно. И най-сетне последната част, на която също ще се спра по-късно днес в изложението си, е, е проверката за пригодност. на уредбата, особено що се отнася до висококвалифицираните иммигранти и въобще политиката на трудова миграция в Европейския съюз. Е, в тук е, имам да ви покажа само два екрана. Не е нужно да, да изчитате всичко. Е, е, те са и, и доста бъбриви, но всичко това може да намерите в дъното на залата. Не, не, не е нужно смят, да, да, да, нали, да, да следите екрана. Аз ще бъда, надявам се, достатъчно ясен в своето усло, устно изложение. Вероятно ще ви бъдат полезни за по-нататъчната работа. Значи, а тук преди всичко става въпрос за директивата за синята карта. Целите са заложени още през 2007 година в работен документ на службите на Европейската комисия. Не става въпрос за задържане на гражданите на трети лица, които са високо квалифицирани. И също така за бързо реагиране на потребностите на пазара на труда потребности, търсене на високо квалифицирана работна ръка. Нали, как ще става въпрос за попълване на недостига на е, високи професионални умения. И нали, това е замисълът на, на първоначалното предложение. 5-6 години по-късно комисията предлага реформа. И трябва да кажа, че онова, което предлага комисията днес, определено отговаря, е, попълва повечето от празнотите е, в досегашната уредба. Аз съм член на експертната група, която работи за Генерална дирекция вътрешни работи е, по въпросите за вътрешната миграция и аз съм очевидец на това как служителите на комисията добросъвестно се стремят да попълнят празнотите. Е, задачата далеч не е лека и а, аз спокойно мога да кажа, че предложението е храбро, новаторско до някъде, тъй като а, е, също така се съобразява и с въпросите за цената а, е, на приложението на тази директива. Повишават се правата на притежателите на сини карти и така нататък. В лявата колона може да видите всички нови неща. Госпожа Корал също, впрочем, много подробно разгледа тази проблематика. Някои важни въпроси обаче все още остават висящи, нерешени, въпреки предложението за реформи. Първо, отмяната на националните схеми за висококвалифицирани работници и граждани на трети страни, за въвеждане на една единствена общоевропейска схема. Предложението е разумно и в рамките на усилията е, за преход към един действителен общоевропейски единен пазар на труда. Всичко това обаче носи своите е, рискове, според мен. Първо, предвид е, опита от 2009 година е, и действието на директивата за сината карта до сега, не можем да сме сигурни, че предложението, ако бъде прието, наистина ще отговори на необходимостта от гъвкавост на пазара на труда. Това е проблем, който е известен. За да привлечем чуждестранни работници, се нуждаем от гъвкава уредба. А общоевропейската схема може и да не се окаже дългоочаквания отговор на този проблем. По-настоящем гъвкавостта се осигурява от националните схеми. И е, има основание да се опасяваме, че една общоевропейска схема не би била достатъчно гъвкава. Е, необходими са ни, както казах, поне 5 години сега, ако всичко е наред, за да извършим реформа на общоевропейската уредба. А докато на национално равнище, това може да отнеме месеци, най-много година, предвид един национален политически консенсус. И тук вече имаме един сериозен риск. Още повече, че ние не навлизаме и във всичките възможни променливи. Според мен една такава общоевропейска схема на синята карта не би удовлетворила всички бъдещи потребности на европейския пазар е, за високо квалифицирана работна ръка. От друга страна, в е, такава една общоевропейска уредба много трудно се подава на изменения и допълнения. Местните схеми пък винаги биха могли гъвкаво да отчитат местните потребности. Е, така че важно е да имаме предвид, това и, и вероятно е добре да има няколко, не съперничащи си една на друга, обаче схеми. Ако общоевропейската схема на синята карта има своята добавена стойност, е да се каже, то работодателите естествено ще прибягват до нея. На второ място. Нещото, което характеризира тази общоевропейска схема, е, че се изисква е, е, да е подписан трудов договор висококвалифицирания иммигрант следва да има вече договор за работа, за да получи синя карта. Говорим уж за привличане на висококвалифицирани иммигранти, но не всъщност това правим. Облегчаваме всъщност работодателите е, желанието им да наемат на работа с трудов договор висококвалифицирани е, работници. Значи нещата не се основават на фактическото търсене, на високо квалифицирана работна ръка, на недостига на такава, а по-скоро на потребностите на конкретни работодатели, които по свой почин биха могли да привлекат когото пожелаят, нали? те биха могли да наймат по договор когото поискат и чрез синята карта просто биха били улеснени. Не всички работодатели обаче са в състояние да излязат на световния пазар на труда и да ги търсят сами тези високо квалифицирани работници. Така че всъщност Нали, в този смисъл директивата е, не постига целта да привлече новата работна ръка. По-нататък много се говори и вече в рамките на втория аспект, който бих искал да осветля пред вас, за е, нормите на заплащане, на, нали, за, за, за политиката на доходите. Е, детайлите са, са много но аз ще се опитам все пак да, да се спра на някой от тях. И вече отвъд рамките на директивата за синята карта. Тъй като анализирайки политиката на пазара на труда на Европейския съюз, констатираме сериозно несъответствие между действителните потребности на работодателите и онова, което предлагат законодателите и европейски и национални. И това влияе върху пазара въздейства върху самото предложение за реформа. Предложението е допълващо. То почива на вече приета политика. Не става дума за нещо, кой знае колко ново. Още повече, че благодарение на това предложение е, с поне година ще се отложи общата оценка на общата миграционна политика. В известен смисъл този акт е от странично значение, тъй като в приложението си засяга една малка част от законно пребиваващите в Европа граждани на трети страни по данни на ОСР. Миналата година в един доклад за вашата комисия бе констатирано същото, прочим всички и национални и международни изследвания стигат до извода, че Европейския съюз се нуждае от всички работещи е, иммигранти, не само от висококвалифицираните. Освен това, както казах, самото предложение не е кой знае колко сигурно. Е, перспективата е твърде дългосрочна. 2020 и и, и така нататък. И с оглед на дългосрочното бъдеще би трябвало да спрем вниманието си на структурните ограничения. Е, от основно значение. От една страна имаме общественото мнение, от друга страна имаме отношението на политическите елити, на, на националните правителства. Отношение, което по никакъв начин не е свързано с конкретните потребности на пазара на труда, а отразява местните настроения. Как накрая, ще трябва да се намери решение, предложение, което да съответства точно на потребностите на пазара. И разбира се, такова, че да бъде приемливо на общоевропейско равнище договорното право на Съюза така разпределя правомощията между държавите членки и, и, съюзните институции, че много трудно бихме могли да си представим е, приемането на една такава директива за синята карта, която наистина да, да осигурява е, законни възможности за трудова заетост навсякъде в Европейския съюз. Да, да се превърне в директива за разрешителното за работа. И това не на последно място, поради е, е, структурирането на законодателните правомощия в Европейския съюз. Нещата са фрагментирани, от, още от договорното право на Съюза, от там нататък законодателството на Съюза е фрагментирано и, и, и съответно Съюзът не е особено привлекателен за иммигрантите. Има ги, разбира се, и културните е, различия, е, фрагментираността на социално-осигурителните системи, е, държавите от англосаксонската част на Европейския съюз се характеризира с много либерални е, осигурителни и доходни системи, което означава, че се разчита на, на, на надбавки на, на, на, на по-високо трудово възнаграждение за сметка на социално-осигурителните плащания, и за разлика от други държави членки, Що се отнася по-нататък до синята карта, е, не бива да, да, да обръщаме внимание единствено на, на техническите експерти, на, на техническата пригодност на уредбата. Трябва да, да погледнем и политическата целесъобразност. Какво е възможно от политическа гледна точка в Европейския съюз в областта на политиката на пазара на труда? Необходимо е да се движим към единен пазар на труда. Но така ли е наистина всъщност? На този въпрос е още не е даден отговор, а отговорът на този въпрос е предпоставка за цялата по-нататъчна работа, в това число по синята карта. И въпросът, разбира се, е политически. в момента регламентираме достъп до някакво разрешително за работа. Не регламентираме достъпа до пазара на труда. И това е много важно да се знае. Въпросната синя карта улеснява достъпа до конкретен трудов договор. А не до пазара на труда, на, на, на който пазар на труда всеки може да си търси работа е, е, е, по, по, по своя инициатива и съобразно своите възможности. Не така функционира един пазар. На трето място, един, един въпрос, който трябва да, да решим, ако желаем миграционната политика да е не така рестриктивна, да не, да не пречи на, на високо квалифицираните, не? трябва да направим нещо съвсем друго. И въпросът е, всъщност какво искаме? Една либерална миграционна политика или една миграционна политика, която да е малко по-либерална по отношение на едни, за разлика от други. Ако вземем Австралия, Нова Зеландия, Штатите, там сякаш ограничения са много по-малко за, за граждани на трета страна. Докато в Европейския съюз пазарите на, режимите на пазар на труда са твърде рестриктивни. И ако наистина желаем да удовлетворим потребностите на пазара на труда, трябва да действаме бързо и всеобхватно. Катрина Айзъл от изследователския център на Европейския парламент ще вземе думата сега е, по, по, по е, анализа, е, по, по оценката на въздействието на, на предложенията, които прави комисията. Ще ни представи един анализ всъщност на една оценка на тази оценка на въздействието. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че ме поканихте да ви представя главните констатации на първоначалната оценка, която аз извърших на оценката на въздействието, която съпровожда изменението и допълнението на директивата за синята карта. Доводите за необходимостта от промяна са убедителни. Оценката на въздействието, предложена от Европейската комисия, наистина установява проблемите, факторите тяхното действие и ги свързва с целите и, и, и политическите варианти на действие в рамките на насоките за подобреното нормотворчество. Редица варианти са разгледани в оценката на въздействието, в това число незаконодателни. И макар и не всички от тези варианти да са осъществими, поне на пръв поглед, е, най-малко на основания принципа на субсидиарност, комисията е направила едно сериозно усилие да предложи решения на установените проблеми. В оценката на въздействията се разглеждат социално-економическите последици от всеки вариант. Всеки вариант се оценява също така по относимост, ефикасност, ефективност и съответствие с друга, е, други мерки на европейската политика. Ограничените данни, е, по които по, по по прозрачност комисията е, е готова да, да, да, да говори, е, все пак сочат, че е необходимо по-нататъчно изследване на въздействието. Що се отнася до страните на происход, е, се оценява рискът от така нареченото изтичане на мозъци, но той се определя като ограничен. След да се има предвид обаче, че е, етичното наемане на, на работници и служители е оставено изцяло на преценката на националния законодател. Освен това, в оценката на въздействието се твърди, че страните на, на, на происход могат а, а, да бъдат повлияни положително чрез обратен приток на, на мозъци, така наречена кръгова миграция а, и парични а, преводи. Не могат обаче да се направят категорични изводи, а, пилото за страните на происход, за а, приемащите страни или за а, самите иммигранти. Необходим е по-детайлен анализ на кръговата миграция, на евентуалното и приложение и потенциално въздействие. Що се отнася до заинтересованите страни? Оценката на въздействието, предлагана от комисията, посочва лицата, които биха били засегнати, както от проблемите, така и от предлаганите решения. Предприето е широко допитване до тези заинтересовани лица, в това число широко публично допитване в интернет, посветено на синята карта и на миграционната политика на Европейския съюз от края на месец май до края на месец септември през 2015 година. Оценката на въздействието се обосновава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 И най-сетне комисията споделя какви оценки на въздействието е ползвала на свой ред, изготвяйки своята оценка на въздействието. Благодаря. Така сега, колеги, ще дам думата веднага на онези от вас, които желаят да зададат въпроси и да изкажат мнение. Um, just in the order that colleagues um, indicated, and we have our shadows who are asking questions, starting with um, Barbara Spinelli who is the shadow, who's one of the shadows on the file. Barbara, Thank you, President. Така, първо ще изслушаме е, докладчиците, след това докладчиците в сянка. Госпожа Спинели. Аз eh, разбирам eh, аргументите на господин Мартин, eh, както и въпросите, които той повдига, специално за рисковете, свързани с един дългосрочен поглед върху проблематиката. И това поражда у мен следния въпрос. Риск има наистина. Винаги има риск. Всяка промяна носи риск. Но една е главната причина, по която цялото това упражнение си струва усилията. Има ли смисъл това ново предложение за синята карта? Според мен да. И главното тук е, че работниците от трети страни ще могат да се движат свободно на територията на Европейския съюз, без каквито и да било ограничения на цялата територия на Европейския съюз. И според мен това е същината на синята карта. За това си изтрува тази мярка. А имам и, въпрос към госпожа Корадо. Нещо особено важно, що се отнася до, до смисъла, до приноса на това изменение. Вероятно, чрез него бихме могли в значителна степен да повишим качеството на, на уредбата, като я превърнем в особено привлекателна. В противен случай ще се натъкне на сериозна съпротива. Е, Което ме навежда на следващия въпрос. Според вас, каква би била реакцията на съвета? Смятате ли, че съпротивата на държавите членки ще бъде голяма? И няма ли това да се дължи на факта, че националните системи, които са на лице, вършат работа, или пък ще се дължи на други, на по-скоро идеологически съображения под претекста на субсидиарността. Благодаря. Благодаря. Докладчикът в сянка от либералите, от Алде. Благодаря, господин председател. Благодаря на експертите и представители на, на комисията за извършената от тях работа, за изложенията, които направиха. В нашата парламентарна група от много време се иска въвеждането на уредба на законната иммиграция и ние сме удовлетворени от внасенето на изменението, допълненията на директивата за синята карта. Два кратки въпроса. Първо на вниманието на представителите на ОИСР. Смятате ли вие, че е, уредбата, такава каквато я описахте преди малко и коментирана от други изказали се, може е, наистина да е, създаде необходимия режим за действието на една действително европейска синя карта, отговаряща на предизвикателствата, пред които сме изправени и най-вече на желанието на Европа да даде възможност за законна иммиграция. Смятате ли, че измененията, които се предлагат, както що се отнася до приложното поле, така и по определенията е, и, и, и внасянето на, на по-голяма степен на гъвкавост, неща много интересни, смятате ли, че всичко това би било, условно казано, би било достатъчно, да вдъхне нов живот на този единствен инструмент по настоящем за законна е, иммиграция. Е, подтекста на моя въпрос е, е, е такъв. Не става ли дума за поредното козметично изменение и допълнение? което няма да свърши никаква работа. Бихте ли ни казали съвсем накратко как бихме могли да избегнем такава опасност? от чисто козметична промяна. Как да отидем по-далеч? И по кой път? И на второ място въпрос към госпожа Корадо. Аз е, изцяло, госпожа Корадо, споделям с вас идеята, че би било непродуктивно е, да е, просъществуват противоречащи си режими, както каза колегата, под претекста принципа на субсидиарност. Както бе напомнено, неуспехът на директивата за синята карта до сега до голяма степен, почти изцяло, се дължи на това, че системите на държавите членки са различни и противоречиви. Как би могла комисията да принуди държавите членки да приемат една общоевропейска система, така че по един хармонизиран начин да се отговори на днешните потребности. Лично аз, може би и греша, но, но, но, не, но не съм сигурна, че съперничеството, е, конкуренцията между различните национални системи би могло да, да, да бъде положително, да доведе до успех на една европейска система. Благодаря. Госпожа Викстрем поиска думата по-нататък. Тя е докладчик по фонда за студенти и следователски работи, но, но я няма в залата. Госпожа Гомеш. You gave us a, uh, some... Бих искала да ви питам, има ли някакви данни за квалификациите, за квалификационното равнище на заинтересованите лица? Имате ли някаква разбивка по професионална квалификация, по професии? в които, за които е прилаган режима на синята карта от държавите членки за привличане на квалифицирани работници. И по отрасли, ако щете, най-общо. Освен това, проблемът просто технически ли е? Защото фрагментираността на пазара е, е технически проблем – е, съпротивата на държавите членки срещу хармонизирането на системата. Това за мен е технически проблем. Това ли е проблемът? Или пък можем да говорим за много сериозен идеологически проблем. За отказ от страна на държавите е, членки да се откажат от е, популистката лицемерна пропаганда на екстремистите против иммиграцията. фактически държавите се отказват да се опитат да внушат на европейското обществено мнение, че законната иммиграция е задължителна предпоставка за по-нататъчното развитие на Европа, предвид застаряването на населението на континент. Според мен това е най-важният въпрос Вижте, у нас в, в, в Португалия изгуби повече от 400 хиляди души по време на режима на тройката за периода 2011-2015 година. Високо квалифицирани хора, от които задължително се нуждаехме, които бяха отблъснати от политиката на тройката, от, от политиката на португалското правителство по това време. И е много трудно да се каже днес на хората, че се нуждаем от миграцията, след като гоним собствените си млади, висококвалифицирани граждани. А в Португалия е, е, дори е, днес се отстоява допускането на, на, на бежанци, независимо от това дали са квалифицирани или не. така че е, е, вие не смятате ли, че тази е, синя карта би дала възможност на държавите членки да си подбират в страните на происход? Още в Ливан, в Йордания, сред бежанците. Нали, знаем, че там има високо квалифицирани хора, които отчаяно се стремят да, да намерят някакво препитание в Европа. Следващия оратор има думата. Um, in your um, opening statements, and, and Mr. Dumont uh, followed this up, Uh, you said that the 2000 че Um, and in, Mr. Martin said later, seemed to agree with that later on. I'm sorry I was interrupted. I didn't hear all of your Че уредбата от 2009 година не била успешна. казвате, някой мисля каза, че националните схеми били по-ефикасни. В такъв случай добре. Защо да не обезпечим националните схеми, понеже са по-успешни, понеже са по-ефикасни, с това, което е необходимо, за да продължат да действат. Е, и дали това не е поредният е, е, безплоден опит да се хармонизира европейската политика, след като повечето държави членки не го желаят? И националните схеми са по-привлекателни и по-гъвкави. А, а да, да се приема един аршин, образец за всички, едва ли винаги е най-подходящо. Още повече, че изобщо не се вземат предвид политическите съображения. А именно това, че европейското обществено мнение желае национален контрол върху миграционната политика, както е, е, стана повече от ясно след референдума в Великобритания, е, впрочем, е, настроение на общественото мнение е довело до голяма степен до този резултат. Така че не би ли следвало просто да оставим въпроса на държавите членки да си, да си преценят а, колко и при какви обстоятелства а, е, чуждестранни работници да допускат? Mrs. Winberg. Госпожа Свенберг. Е, Благодаря, господин председател. Какво да кажа? Защо това предложение да е по-добро? Току-що колегата ви каза, че то не работи от 2009 година. Сега добавяте допълнителни административни пречки, бюрокрация. Наистина ли си вярвате, че ще проработи? това предложение. Говорим за различни нива на заплащането. В същото време обаче казвате, че държавите членки сами имат право да решават. На следващо място говорите за общ единен пазар в Европейския съюз и хармонизация. До какво ще доведе всичко това в дългосрочен план? Ако не се лъжа, никъде в това предложение не се говори за националните системи. Аз поне не виждам нещо подобно. Тоест Европейския съюз и неговата система трябва да погълне всички национални системи. Значи, трябва да се кандидатства за синя карта в конкретна държава, за да се улесни свободното придвижване. Какво обаче да кажем за следния случай? Лице идва в Швеция, подава му база синя карта, за да работи в Швеция, след това обаче, ако трябва да отиде в Испания, трябва ли да получава нова синя карта? Много се притеснявам а, относно правомощията и мисля, че трябва да видим по-добре националните системи, за да видим кое работи най-добре. Има ли някой друг, който иска да вземе думата? Ако не, ще дам думата отново на нашите гости и ще започнем с господин Шалов и господин Дюмон. Благодаря, господин председател. Ще отговоря на френски на въпросите, които бяха зададени на френски, както е редно. Трудни и наистина въпроси. А именно, дали предлаганите изменения и допълнения на директивата биха били достатъчни и следователно необходими. Аз по-скоро бих обърнал въпроса на опаки. Според мен те в значителна степен са необходими, но вероятно не са достатъчни, както се опитахме да покажем и в краткото си изложение. На лице е конвергенция на миграционната политика в посока към привличане на висококвалифицирани от страните от ОИСР, но и отвъд неговите предели конкуренция за привличането на висококвалифицирани е, лица има в световен мащаб. От друга страна, нормативната уредба е сравнително слаба. Сравнителното предимство на една или друга страна се основава, разбира се, на економическата обстановка, но също така и на е, уредбата на, на възможностите, например, да се намери езикова общност, която, която е подходяща за дадения иммигрант. Ползата от общоевропейска уредба, впрочем, в това отношение е ясна. Ако европейския континент желае да се снабди с конкурентно предимство пред останалите части от света, които търсят високо квалифицирана работна ръка. Тук първият фактор на тази добавена стойност, на това конкурентно предимство е повишената мобилност. Това, че чрез едно разрешително което обличава предвижването от една страна в друга. И както каза професор Мартин, можем да си, да си представим е, нали, това движение да става напълно автоматично. Но във всеки случай, това, което вече се предлага, облегчава мобилността. И, и е без съмнение е добавена стойност. На второ място, е, парадоксално може да звучи, но предимството на Европа е и нейното многообразие. това, че можем да се опрем на всички страни, които имат отношения помежду си, и всяка от тях има отношения с различни страни от целия свят, това дава възможност на Европейския съюз да привлича по-ефикасно от цял свят. Но, както се каза, това не стига, за да стане Европа привлекателна. Става дума за общата социално-економическа обстановка на континента. Но при нейното наличие са необходими и нормативни инструменти, не на последно място, за стандартизиране на практиката. Е, нали, както се каза, необходим е акт, необходима е уредба, която да постигне съответствие между търсенето и предлагането на работна сила да може да бъде задоволено незадоволеното търсене на висококвалифицирана работна ръка в Европа. Всичко това, разбира се, е част от обща политика, която би дала възможност на Европа да излезе с едни гради напред, така да се каже, в световната конкуренция за висококвалифицирани работници. Благодаря. Само ще кажа нещо в допълнение в рамките на сегашната система за синята карта а, никой не е получил синя карта, ако е получил разрешение съгласно някоя национална схема. Говорим за хора, които са високо квалифицирани, високо образовани, с високо заплащане, е, и получават 12-месечен е, е, трудов договор. И говорим тук за определена група от хора, изпълняващи определени изисквания. Въпросът е защо това разрешително не се предоставя, когато има разрешително национално ниво, ами защото много често има затруднения а, за по при получаването на синя карта поради бюрократичните процедури и пречките. Yes, thanks very much. Благодаря ви, госпожа Корадо. Относно ползите и ем, противопоставянето на синята карта и националните схеми. Не говорим тук за козметични промени. Не говорим за това, че комисията искала да пипне тук и там. А, говорим за задълбочена промяна на самата схема. Когато беше одобрена синята карта през 2009 година, имаше одобрен страна на съвета с мнозинство. Системата беше доста негъвкава. И синята карта не може да измести в една национална е, схема. Имаме ли нужда от е, националните схеми съвместно с синята карта? Да, защото синята карта като схема е доста негъвкава. Националните е, схеми трябва да съществуват, защото в противен случай ще има рестриктивен ефект при използването на синята карта. Както и преди съм казвала, когато синята карта стане по-приобщаваща, по-гъвкава следствие на промените, които ще бъдат направени, които аз спомена. Господин, господин Мартин каза, че отнема векове, докато се измени законодателството. Така е, надявам се, че този път няма да е толкова дълго. Има процедури, има механизми, за които е необходимо време но е хубаво да има гъвкави схеми, хармонизиране на европейско ниво и тогава ще се променят нещата. Не говорим само за хората, които идват съгласно националните схеми, говорим за другите, които идват и съгласно синята карта. Искаме Европейския съюз като цяло да стане по-привлекателен. Сега да отговоря на въпрос за това, защо, трябва да, защо е необходимо да има един аршин за всичко. Ами не, ние не използваме една и съща система възнаграждението се определя като минимално такова, но след това възнаграждението се изчислява във всяка една държава членка. обема на мигрантите също трябва да бъде изчислен. Това е заложено и в европейското законодателство. Ние няма да изменяме законодателството и освен това трябва да се вземат предвид одобрените обеми от държавите членки. И има изключителни ситуации, които трябва да бъдат взети предвид и са свързани с трудовия пазар. Има различни възможности, когато в определен сектор има високо ниво на ам, безработица, трябва определеното лице да премине през някакъв тест преди да бъде нает от работодателя. Има много елементи, свързани с гъвкавостта, но в същото време трябва да има известно ниво на хармонизация, за да за да се а, види точно какви ще са ползите от тази вътрешна мобилност. Системата трябва да се ползва с доверието на всички държави и членки. Трябва да има е известно ниво на хармонизация, свързани с условията за приемането на тези лица на работа и така нататък. Това е отразено в предложението. Предизвикателствата, свързани с следното, как предложението да бъде гъвкаво и приемливо можем да го направим още по-гъвково. Ще видим какви възможности има. Искаме да има схема, която да привлича всички високо квалифицирани лица, които искат да дойдат в Европейския съюз или потенциално искат да дойдат да, в Европейския съюз или които потенциално биха били наети от работодателите. Има тук един елемент, но той е един от многото, които ам, оформят привлекателността на Европейския съюз. Тук можем да работим върху условията за прием. Можем да улесним процедурите. Ако имаме схема, която е привлекателна, ще има по-големи ползи от тези хора за економиката. Не трябва да има схема, която е тромава, за която се отнема много време, за да бъде променена и няма допълнителни ползи, свързани с нея. Европейския съюз трябва да е конкурентоспособен със своята схема на останалите схеми, които съществуват в останалите части по света. Ние търсим и други категории ам, на, за определяне на лица от трети страни. В момента провеждаме и тази проверка на изпълняемостта, на пригодността а, с ГД Заетост. Работим за на, едно усъвършенстване на определението за а, лица от трети страни и а, определен за свързане с трудовата миграция. Това е една необходима първа стъпка, която правим в момента. Директивата трябва да бъде амбициозна и гъвкава. По това можем да постигнем съгласие много бързо и след това можем да работим по другите елементи. Комисията с удоволствие ще работи в тази насока. Относно професиите, и данните са от 2015 година. Менеджери, търговски менеджери, изпълнителни директори. Освен това, специалисти по бизнес администрация, здравеопазване и така нататък, могат да ви предоставят тези данни. Разбира се, да, държавите членки, повечето от тях с неохота биха се отказали от националните си схеми. Това не е нещо ново, това е дискусия, която а, водим, когато говорим за всички директиви за миграцията. Но и има и държави членки, които посочиха, че ако инструмента е достатъчно гъвкав и приобщаваш, няма да имат проблем да се отказа, откажат националните си схеми. Не говоря тук за мнозинството, но все пак е важно да се обърне внимание на съдържанието на предложението, защото то ще е от голямо значение. Възоснова на това съдържание ще се вземе решение дали ще се премахнат националните схеми или не. Комисията иска да е амбициозна, дори по-амбициозна и по-гъвкава, отколкото самото предложение е. И, и се надяваме че в крайна сметка ще приключи успешно този процес, свързан с определяне на съдържанието на текста и да имаме схема, която да обхваща всички ситуации, да предвижда известна гъвкавост, като се предвиди и хармонизация на европейско ниво. Благодаря ви, това е което мога да кажа за момента, но до края на преговорите така или иначе този дебат ще продължава да се води. Благодаря ви. Господин Мартин, нека да кажа, че от научна гледна точка няма доказателства за това, че националните системи са по-ефективни и по-успешни в сравнение с европейската система или някакви други подсистеми. Понякога те се оказват по-успешни. Е, това е свързано и с миграционната политика и с всички економически фактори, които не са пряко свързани с политиката на миграцията. На второ място, смятам, че е назрял момент от политическа и економическа гледна точка да има такава схема, свързана с трудовата миграция, законната трудова миграция, е, такава европейска схема е начин да се ем, преодолеят всякакви економически, културни и други ограничения. всички тези пречки, които правят Европейския съюз по-малко привлекателен за висококвалифицираните мигранти. И така ще започва от началото. Ясно е, че ем, синята карта беше прията през 2009, имаше консенсус е, наскоро, че е, директивата не, е, не е постигнала своите цели. Значи, необходимо е да се направи един голям скок, да не говорим само за козметични промени. Но как да стане това? синята карта сама по себе си не е достатъчна. Не, че предложението не е отправено в правилната посока, казах го и преди. Говорим, че има много причини, свързани с неуспеха на предишната синя карта. Ам, не смятам, че ще има някаква фундаментална промяна и ще се а, промени а, самата трудова миграция в Европейския съюз. Няма да стане промяната, ще дойде малко по малко, постепенно. Как да преминем към прилагането на един всеобхватен подход, свързан с трудовата миграция? Това е важният въпрос и той излиза извън рамките на Европейската синя карта. Има рамка, която съществува. Всички сме съгласни тук, че основният проблем е липсата на гъвкавост в съществуващите схеми, най вече се отнася до синята карта. Необходимо е да се гарантира, че ще стане по-гъвкава синята карта и е в същото време да не се изгубя нивото на гъвкавост, което се предоставя въз основа на националните схеми. Смятам, че трябва да се предприемат мерки и да се запази гъвкавостта на националните схеми, защото те са по-гъвкави и могат да се променят по-бързо. wrong. I mean, it is true that the new proposal Новото предложение изисква по-високо ниво на гъвкаво в сравнение с старото а, такова. Увеличава се обхвата на потенциалните бенефициери и ам, притежатели на синя карта, намаляват се разходите, но все още като инструмент е доста ограничаващ. като не е пригоден за нуждите на трудовия а, пазар, а по-скоро се позовава на тези политически ограничения, които госпожа Гомеш спомена. Да, всичко идва от ГД вътрешни работи а, и това възоснова на правомощията. В този смисъл основният приоритет след един такъв инструмент е вече е, ясно заложен. А, и е, и е поставен в рамките на институционалния подход. Нека да помислим каква основна промяна е необходима в рамките на политиката за миграцията. Необходима е такава. Не смятам, че много удачно да се откажем от а, нивото на гъвковост, което вече съществува в системата. Ако го направим, това ще е доста рисковано. И сега още нещо. Ако имаме нужда от европейска система, трябва да помислим за разпределянето на компетенциите. Основният въпрос е следният – да помислим по един друг начин. Ако създаваме инструмент, свързан с европейската трудова миграция, още веднъж ще се изправим пред въпроса с компетенциите на, на а, национално ниво, а, като говорим и за приемането на мигранти, които не са навършени пълнолетие. Повечето от правомощите, свързани с трудната миграция, си остават на национално ниво. Тук а, се прави опита да се комбинират националните с европейските правомощи. Това е необходимо да се откликне на потребност на национално ниво. И след като официално се изложат ползите, може да се отиде до следващия етап, а, в който вече националните си, системи няма да са необходими. Госпожа Корадо. беше споменат ресертивния подход. А, не съм съгласна с него. Имахме много консултации, обсъждания с колегите от Екофин, от ГДР Стеж, заетост и така нататък, с заинтересовани страни от стопанския сектор, с експертни групи, с синдикати, с работодатели и така нататък. Да, зачитам вашето мнение свързано с националните схеми, но не приемам а, това, което казахте, че е, подходът е рестриктивен, не е така, защото сме провели дискусии в рамките на комисията и заинтересованите страни. Предложението отразява резултатите от тези консултации. Експертната ни група по економическа миграция, представители на ОИСР също дадоха своя принос, тяхната гледна точка е отразена. Ние сме е, разговаряли с представители на економическите среди, на синдикатите, работодателите. Подходът е балансиран, не е рестриктивен. Е, предложението е на комисията. Да, и ще видим как ще изглежда е, в окончателния си вид, но това е балансирано предложение което цели привличането на висококвалифицирани кадри в Европейския съюз но са взети предвид и економическите условия, отделните политики и не може така, така да едностранно да съдите за една или друга политика. Е, стигнахме до този интересен въпрос, е, свързан с подхода на национално е, ниво и как всяка държава членка използва своя модел и е, как той се вписва в синята карта и на успеха, е, свързан с изпълнението на директивата за синята карта. По какъв начин съвета ще подходи? Това е, е важния въпрос. В момента съществува предложение вече и как ще се подходи към него. Много отговорно трябва да се постъпи в случая. В хода на дискусията стана ясно откъде идва предложението и що се отнася до Европейския парламент и до докладците в Сянка се посочва, че има пропуски в разпоредбите, свързани с висококвалифицираните мигранти. Отделните моделите на отделните държави членки може би се справят с тези недостатъци, но а, световен мащаб конкуренцията е а, голяма. Вие споменахте и системите в Съединените щати и от а, други а, страни. А, в рамките на Темпоре и в други формати сме водили тази дискусия, както и в рамките на дебатите за сезонната заетост. Говорим тук за малки стъпки, които предприемаме, за да видим дали е в рамките на нашите правомощия да търсим възможности а, които да се отползват за Европейския съюз. В момента правим много а, а, мал, много малки стъпки и се надяваме да постигнем някакви промени, свързани с това предложение. не искаме да представим на тези висококвалифицирани мигранти някакви ползи. Но така или иначе, схемите на национално ниво имат примат. Говорим за законната трудова миграция и правомощи, свързани с нея, се отрежат на съвета. В Европейския парламент се обсъждат холистични подходи, свързани с трудовата миграция, но в говорим за в тази връзка и за сезонните работници, за привличане на чуждестранни чужестранни студенти, но това са все ограничени по своя характер предложения. трябва да стане ясно колко ограничени са тези предложения. Професор Мартин, вие споменахте колко рестриктивни, ограничаващи са тези предложения. Въпросът е как ще се анализира предложението, а, като се премер с една страна ползи за Европейския съюз и а, от друга страна, от една страна и схемите на национално ниво, от друга трябва да се види точно откъде, откъде идва това предложение за синята карта. Най-важното сега е да се разгледат моделите в държавите членки, да се види а, къде тези промени ще доведат до, а, до подобрение. В Швеция моделът действа много добре. Ще разгледаме този модел, който се прилага в Швеция. Ще разгледаме и германския модел. Там има много добър опит, свързан с синята карта. В Италия случаят е сходен. А, така че ще сравним националните модели с другите модели. Благодаря на участниците в а, тази част от дискусията ни за техния принос. if it, sorry, if I could ask the other speakers to please come up. Моля другите оратори да вземат мястото си на подиума. И нека да продължим работа. So colleagues, let's, um, let's keep going. It's a Monday afternoon, so I know... Колега, нека да започнем отново работа. Понеделник след обед е, лесно се изморяваме, затова нека да не спираме с темпото. И така, втора експертна дискусия Започваме в началото с информация относно шведската национална схема. Първият гост-оратор е Карин Екингер от е, Конфедерацията на шведската промишленост. Тя е член и на Европейския економически и социален комитет. Госпожа Екингер ще говори за това доколко новото предложение за синята карта е съпоставимо с шведското законодателство. Давам ви думата, ако сте готова. Добре дошла. Благодаря. За мен е удоволствие да съм тук. Ще говоря на шведски. В Швеция въведохме преди около 8 години една система, която от много хора се счита за изключително щедра, що се отнася до трудовата миграция. Искам ми се да отделя няколко минути, за да представя предисторията на нашата система, защото мисля, че наистина имаме общи предизвикателства, но изхождаме от различни позиции. На следващо място, ако може да превключите. В Швеция имаме дълга и общо взето доста положителна традиция по отношение на трудовата миграция. През 50-те, 60-те, 70-те години на миналия век привлекохме много трудова ръка от други европейски държави. През 2004 година, когато се разшири Европейския съюз, ние бяхме една от тези три държави, които не въведоха преходни разпоредби. Въпреки това обаче, имаме много ограничена миграция, трудова миграция от другите европейски държави. Има много причини за това. Може да се говори за езика, за времето, може да има и други причини. Нека просто да отбележим, че това е така. Същевременно имаме недостиг на работна ръка и не само, що се отнася до висококвалифицирани работници, но и в рамките на много различни професии. Имаме нужда и от професионалисти, незадължително вишисти, например строители, сезонни работници в земеделието, в а, лесовътството, имаме нужда от квалифицирани готвачи за нашите ресторанти. Ето виждате колко различни отрасли имат нужда от работна ръка в Швеция. Наред с всичко това, имаме относително голям брой компании, които са международни. И всъщност поради тях и не на последно място поради тях създадохме нашата система. На много ранен етап въведохме система, която да отговаря на търсенето на трудова работна ръка. Тази система беше създадена през декември 2008 година и от тогава насам нашата така наречена агенция по миграцията е издала около 120 хиляди разрешителни за работа, временни разрешителни. По настоящем имаме около 18 000 граждани на трети държави, които работят в Швеция. Голяма част от тези хора работят в професии, за които се изисква висше образование. Имаме и достатъчно много хора обаче, които работят в професии, в които не се изисква чак такава университетска квалификация. Осем години вече функционира нашата система. Имаме около 7000 души, които са работили достатъчно дълго с временни разрешителни, за да могат да подадат молба и да получат постоянно разрешително за пребиваване. Значи, виждате 25 000 души, които са в Швеция и които работят по силата на тази наша система. Най-често срещаните специалисти в Швеция са хора от Индия, които са специалисти по информационни технологии. От всички тези 25 000, 6 000 са ТЕ специалисти, 2000 са инженери, Значи, макар че сме малка държава, успяхме да привлечем доста високо квалифицирани работници. Знаете, че това е целта на директивата за синята карта. Тя иска да се увеличи броя на такива хора в Европейския съюз. Имаме много малко сини карти. По-настоящем само 8 човека в Швеция работят по силата на синята карта. Значи, виждате, нашата национална система е изключително важна. Следващия диапозитив. Нека да кажа няколко думи за това как е изградена нашата система и нека да я сравня с директивата за синята карта. Най-важното, което трябва да се спомене тук е, че нашата система е щедра и обща. Ние имаме една и съща система, независимо дали става дума за високо квалифицирани работници, дали става дума за ниско квалифицирани работници, за всички въжат едни и същи правила. Ако погледнем синята карта, ще видим, че става дума само за високо квалифицирани работници. Това е целевата група. В нашата система работодателя сам може да реши какво лице точно иска да назначи. Става дума за лица от трети държави. Нямаме някакъв орган, който да разглежда квалификациите или който да определя дали е, квалификациите отговарят на тези по директивата за синята карта. Не. Работодателя определя от какви хора има нужда. Това е голяма разлика. Ако ни се наложи да приемем разпоредбите и регулацията на синята карта, това би ни затруднило изключително много. Е, следващия диапозитив, моля. Ако разгледаме предпоставките, е, за да се даде е, разрешително. Значи вече казахме, работодателя решава кой иска да привлече. Но не се дава разрешително за работа, ако няма заплата, социални осигуровки, които да отговарят на социалното законодателство на Швеция или на колективните трудови договори в Швеция. Това са предпоставки, отново казвам. Значи може да работите на пълен работен ден, да работите на непълен работен ден, но трябва да работите толкова, че да може да се издържате. Освен това, трябва естествено да се публикува работното място и в Европейския съюз. Трябва да спомена, че във връзка с а, възнаграждението ние споменаваме нашите колективни трудови споразумения. Тоест, какви са обичайните заплати в съответните отрасли в Швеция. В синята карта се предвижда прак на заплатите. Това е непонятно за нас, неприсъщо на нашата система. Нашата собствена система, виждате, е много по-успешна, отколкото синята карта и може би точно тези предпоставки са причината за това. Още една разлика. Нашата система е много по-гъвкава, защото нямаме ограничения за това колко дълго може да е разрешителното за работа. Нямаме и правила за това колко дълго трябва да въжи едно ново, подновено разрешително за работа. Не, при нас изискванията са прости. Значи максимум две години първия път и още две години при удължаване. След 4 години на пребиваване трябва да се поиска а, постоянно пребиваване или в някои изключителни случаи може да има още две години на навременно пребиваване. Това е сериозна разлика. Стигам до заключенията. Следващия диапозитив, моля. Аз говорих само за някои от а, аспектите. В 10 минути няма възможно да се каже кой знае колко. Мисля, че казвам най-важното и зад заключенията застава, между другото, и нашето правителство, не само партньорите на социалните партньори, партньорите на трудовия пазар. Значи ние искаме да можем да си запазим системата и ако има ново предложение за синя карта, задължително държавите членки трябва да могат да си запазят националните системи. Ако ако се случи нещо по-различно, ще трябва да имаме две системи. Значи една за високо квалифицирани работници, една за ниско квалифицирани работници. Ще трябва да има някакъв орган, който да решава кое лице по коя система ще трябва да кандидатства. Значи става много сложно. Част от въпросите, свързани с прага на заплащането, може би получиха своя отговор, но отново казвам, за шведския социален модел прага на заплащане е нещо неприсъщо. И ние смятаме, че държавите членки трябва да могат свободно да решават дали да използват прак на заплащането или да използват своите собствени изисквания за достъп до трудовия пазар. Благодаря, казва оратора. Благодаря точно 10 минути. 10 минути по шведски стандарт. Това е най-доброто. Много е интересно да отбележим как ще работят паралелно системите. В тази връзка ще имаме и още едно интересно изложение, един интересен пример от Германия. Видо Гайс ще ни каже защо в Германия има много повече сини карти, отколкото от която и е да било друга държава. Господин Гайс е економист в Института за економически изследвания на Кьолн и освен това работи сега по едно становище в рамките на економическия и социалния комитет. Заповядайте. Благодаря. Ще говоря немски, тъй като говорим за Германия. Трябва да се знае точно както функционира политиката, но не е толкова лесно да се отговори е, защо точно функционира дадена политика. Е, Германия е, е, е издала 80% от разрешителните си под формата на синия е, карта. Нещата вървят много добре. Е, на първо място Германия е най-голямата държава членка в Европейския съюз и е логично страната да издава повече сини карти от останалите. В Германия са необходими много кадри. най-низката безработица е в страната и предвид населението на Германия. Ясно, че в страната са необходими повече кадри, отколкото в други страни. Когато беше въведена синята карта, беше а, е, взето решение а, е, системата а, е, за миграционната трудова заетост да се основава на синята карта началото на 2012 а, Германия цареше една особена ситуация. Страната имаше нужда от квалифицирана работна ръка. Ако разгледаме економическото развитие в Германия, ще видим, е, че след промените в Германия Економиката сриваше много добре, след това нещата се влушиха. След 2000-та година имаше отново економически възход, но за кратко време, след това отново спад. През 2005 около 4,5 милиона бяха безработните. първия приоритет приоритет в Германия беше да се заемат местни, да се наемат местни кадри и след това възникна вече нуждата от наемане и на чуждестранни кадри. По-късно беше извършена много важна реформа в системата за обещетение за безработица. До кризата 2008 имаше спад на безработицата, след това тя леко се увеличи. През 2010 а, отново безработицата спадна. През 2012 беше ем, приета директивата за синята карта и беше ясно, че е, кризата не е засегнала сериозно Германия. Безработицата е ниска, няма и да се увеличи. В близко бъдеще ем, беше установено, че има нужда от кадри в областта на здравеопазването. В началото на 90-те години а, миграцията в Германия беше а, на високи нива, защото в страната дойдоха а, граждани от а, източна Европа с а, немски происход. Закона за миграцията до 2000-та година се основаваше на принципа, че Германия не е държава, характеризираща с висока миграция. Но през 2000 година се промени законодателството за предоставяне на гражданство и през 2005 година се прие новото законодателство за пребиваване в страната. Бяха създадени нови рамки. През 2011 година беше прият закона за признаването на квалификациите и крайна сметка Германия е имала рамка за определено на условия за приемането на високоцирани мигранти, но ам, праговете бяха много високи, беше трудно да се изпълнят условията. През 2012 година се взе решението за синята карта, което доведе след себе си редица предимства. тези е, нови условия се писаха много добре в е, условията на трудовия пазар. Беше решено, че е по-добре да се приеме е, европейското законодателство да се транспонира в националното, отколкото да се заде национално такова, което трябва да бъде прието от Бундестага. Трябва да се вземе предвид, че синята карта не е единствената, която е използвана през 2012 година в рамките на законодателство за миграцията. От 2012 година имаме е, и разрешително е, за работа. В рамките на 6 месеца е, лицето трябва да е, докаже, че е пригодно за съответното работно място, за да има право да остане в страната. Има и интернет страница Make, It in Germany. На тази интернет страница се засягат всички важни въпроси. Трябва да се разбере че са взети целеви решения, за да се привлекат високо квалифицирани мигранти. И синята карта в този контекст беше удачният инструмент, който се използва в удачния момент. В Германия се издават разрешителни за, за пребиваване за високо квалифицирани кадри съгласно националните разпоредби. Това разрешително за пребиваване има обаче недостатъци е, в сравнение с синята карта. Много е сложно и ам, се влияе от много ам, фактори. В Германия предоставянето на разрешително за пребиваване е децентрализирано. Органите на регионално ниво взимат решение, като органите в един регион взимат едни решения, в друг регион други. Критериите се размиват. Ам, Целевите групи също са ам, ам, много разнообразни, като говорим за учени, за чужестранни студенти, а, говорим за ръководни кадри и така нататък. И а, всички тези професии са свързани с отделни специфични разпоредби. Направихме едно проучване и стигнахме до 10 страници, от обем, 10 страници обем само с изисквания, свързани с предоставяне решително за пребиваване. И е много трудно да а, се а, прозре цялата система тази връзка синята карта представлява много по-удачен инструмент. Лицето трябва да има а, високи квалификации, да а, разполага и с, да изпълнява и други условия, за да бъде причислен към съответната целева група. А, това, което съм написала отдолу, не се разбира толкова лесно. тук говорим за притежатели на синя карта, притежатели на разрешително за пребиваване. Не може да се диференцират нещата винаги много ясно. Относно преразглеждането на предложението. Нещо, което е много важно. В Германия, когато се водиха дискусия за синята карта, никога не се изтъкваше на преден плат европейското ниво. Беше говорено за това как най-добре може да се достъпа до германския трудов пазар. По това време за щастие, синята карта се появи точно, в точния момент. Въпреки това, трябва да кажем, че синята карта разполага с много добри условия, които ем, се вписат много добре в германската реалност на трудовия пазар. Защо Германия ем, постигна успех? И ако други страни ам, почерпят от германския опит, трябва да видят точно каква стратегия ще следват, да, като се има предвид ситуацията на трудовия пазар, не на последно място. Трябва другите страни трябва да бъдат убедени а, от ползите на синята карта, а не да бъдат принуждавани да а, се ползват от нейните предимства. Благодаря ви. Алберто Горизо е на следващо място. Италиански юрист, специалист в областта на трудовото законодателство, миграцията и антидискриминацията. Той ще направи и препратка към някои случаи от Италия. Quanto... Благодаря. Аз съм юрист и ще говоря най-вече за юридическите аспекти на проблема. Ще представя и нашия опит в Италия. Италия, както и много други държави, може да се похвали с не кой знае колко добри резултати – От 2015 година насам са издадени само 400 нови сини карти. От друга страна имаме над 2 милиона и 300 хиляди граждани на трети страни в Италия. Значи резултатите са изключително незадоволителни. Причините са свързани не само с стандартите. На лице са и структурни проблеми. Много от гражданите на трети страни не са интегрирани както трябва в трудовите пазари. Много от тях предпочитат да отидат в други държави. Няма кой знае колко инвестиции в научната дейност. Много италиански дружества се интернационализират. Това е накратко палитрата от проблеми, които съществуват. Имаше опит да се въведе гъвкавост по силата на директивата. В Италия сините карти са изключени от квотите, които съществуват. Сега ще обясня за какво става дума. Има една много стрикна система а, на пристигане в Италия. В Италия не можеш да дойдеш за да си търсиш работа. Вече трябва да имаш предложения за работа и то конкретно. Знаете под какъв миграционен натиск, беженски натиск сме изправени. Сега обаче трябва да спомена, че що се отнася до сините карти, те нямат нищо общо с другите квоти. Синята карта е единствената възможност за чужденци да пристигат в Италия, има предвид граждани на трети страни, по законен път. Да се надяваме, че новия вариант на директивата ще позволи квотите да се използват така, че да се предлагат работни места извън квотите. Дава се свободен достъп до трудовия пазар в рамките на две години. Минималната заплата, която се изисква, не е кой знае колко висока. 24 700 евро. Значи това е съпоставима заплата спрямо други отрасли. Инициативата не се ползва с кой знае какъв успех в Италия. Имаше опити за въвеждане на гъвкавост, те не пожинаха кой знае какъв успех. Нека да кажа какво се направи. На първо място, одобрението от страна на властите беше заменено с така нареченото самосертифициране от страна на дружествата. Тоест, има едно споразумение между съответното министерство и дружествата и дружествата могат да наемат хора без да получават официално одобрение. Те трябва просто да удостоверят, че изискванията за наемане са изпълнени. На второ място работниците имат право да идват тогава, когато те работят за ново появяващи се или току-що прохождащи компании. Тази инициатива също не пожи на кой знае какъв успех, между другото. Предлага се и една трета мярка – а именно да се гарантира достъп до италианския трудов пазар за хора, които са преминали съответното обучение в трети държави, организирано от специални органи. Работниците, които преминаваха през тези програми, подлежаха на един отделен вид квоти – но и това не успя като инициатива. И накрая, за да приключи с темата гъвкавост, когато се транспонира директивата, ние, заключ... Е, ние заличихме фразата относително или relative to. Какво имам предвид? Е, заличихме а, изискването да има напасване между образователните и професионалните квалификации. Тоест, дори единия тип квалификации да не отговарят на предложеното работно място, лицето можеше да и може да кандидатства за работа. Въведохме, виждате, значи няколко нови неща. В нашата система колективните трудови договори не определят какво образование трябва да притежава съответното лице. За нас е важно да се погледне и професионалния опит Тоест, отчитаме и професионалните квалификации, които се получават а, в хода на, на, на кариерата на едно лице, натрупания опит, а, а не само дипломата. Вече говорих за гъвкавостта, вече говорих за реформите. Какво да кажа сега за предложения текст от страна на комисията? Вътрешно европейската мобилност. Тя е изключително важна. От нея ще има полза. Това ще е нещо като добавена стойност на, на директивата. Много държави имат проблем с дългосрочното разрешително за пребиваване. Ако се даде синя карта и тя дава достъп до дългосрочно пребиваване, ще имаме столкновение с принципа на квотите – Е, един е, притежател на синя карта би се стремил да стане дългосрочно пребиваваш в е, съответната държава, защото ще може да се придвижва по-лесно. Нашата система е въздънена улица. Отново казвам поради квотите. Дългосрочно пребиваващите в Италия ще имат проблеми тогава, когато а, дългосрочното пребиваване се обвърже с конкретните квоти. На следващо място. Синята карта и е международната закрила. 25% от хората, които получават международна закрила, я получават е, по силата на националното законодателство, по хуманитарни съображения. Тук е, може много да загубим. Би било добре да включим лицата с международна закрива в системата на, на синята карта. И накрая равнопоставеността. Необходимо е да се гарантира, че наистина ще има такава равнопоставеност на пазарите. Тук трябва да спомена достъпа до държавните длъжности. В Италия има само 400 притежатели на сини карти, но нито един от тях не може да работи за държавната администрация. Ето защо би било добре да се даде достъп от този род на притежателите на сини карти. А що се отнася до достъпа до социални осигуровки и социална защита, изисква се от хората да получават определени доходи, може би обаче те няма да бъдат е, достатъчни за Италия. И ето защо трябва да има достъп до е, социални придобивки. Нещо подобно се прави по силата на предложението за дългосрочното пребиваване, известно като 883. В Италия има известни затруднения в това отношение. Нашето правителство смята, че хората, които получават подобен статут, не трябва да имат достъп до всички видове социална защита до всички видове социални осигуровки. Този въпрос ще бъде сведен до знанието на Европейския съд. И така приключвам. Председателя, много беше интересно. Давам думата на госпожа Викстрем. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които участват днес в това изслушване. За нас е много важно да чуем за вашия опит. Малко ми е странно да говоря на английски, когато тук има човек от Швеция, затова минавам на шведски. Служете си слушалките. Много се радвам, че тук има шведка. Шведка, която говори шведски в комисията и е на председателския подиум. Благодаря ти, Карин. Швеция често се отличава Значи 8 от 18 хиляди са притежатели на синя карта. А виждате колко хора са получили разрешение по силата на нашата система. Швеция често е изключение. Знаете, че при нас трябва да има договорка. Знаете за шведския модел, договорката между партньорите на, на трудовия пазар, социалните партньори. Е, шведския модел можем да, да мечтаем да се прехвърли в други държави членки, но едва ли ще стане. Ето защо трябва да има известни промени. Трябва малко да се осъзнаем и да видим, че живеем в свят на глобална конкуренция, свят в който е много важно да се намери трудова сила, независимо дали е високо квалифицирана или не. Ако погледнем други държави, всички хора знаят какво е зелената карта. Я попитайте някой в Америка или някой в Европа какво е зелен... зелената карта. Всеки ще ви каже какво е зелената карта. Не знам колко са европейците, които знаят какво означава синя карта. Никой не знае какво е това и затова и ние не успяваме да направим този проект привлекателен. Трябва да направим нещо съответно, за да не се стига до ситуации, в които, например, само Германия привлича подобни работници. Ето защо трябва да намерим начин да осъзнаем, че живеем в свят на глобална конкуренция. И ние като съюз трябва да се борим, за да привлечем онези работници, от които имаме нужда. Преди около 10 дни разговарях с премиера на Шри-Ланка, който беше тук на посещение и той ми каза, че Европейския съюз е по-малко популярен а, сега като дестинация не само за работници, но и за студенти и учени. За мен това е изключително болезнено, защото аз бях докладчик по директивата за учени и студенти от трети държави. Значи, говоря за Шри-Ланка, но това въжи и за други държави. Е, умните, е, образованите хора от тези държави се реализират и, или се опитват да се реализират в, в други държави. Затова какво да направим, за да дойдат те при нас? Попитах го премиера и той каза, че много от студентите отиват в Китай, в Австралия, в Канада и в САЩ. И всички знаят какво означава зелената карта. Никой няма и най-малка представа какво представлява синята карта. Затова какво да направим, за да направим тази карта популярна в целия свят. Благодаря, Сесилия. Въпроса за рекламирането за привлекателността на синята карта спрямо зелената карта. Този въпрос беше обсъден, когато Франко Фратини даде началото на тази инициатива. Не знам колко от вас присъстваха тогава. Тогава се говореше за това да имаме нещо като зелена европейска карта. Предложението беше много амбициозно. Никой не очакваше, че можем да имаме нещо точно същото като зелената карта. И сега си сърбаме по парата. Нямаме същия имидж и губим много от квалифицираните работници, които предпочитат да отидат в Канада, в САЩ. Не искам да съм естествено крайно черноглед, но трябва да, да спомена това, което току-що споменах. Лаура Корадо и други гости споменаха този факт, дори и мимоходом. Следващия оратор, госпожа Викстрем. Нека само да кажа една дума. Какво да направим в Швеция, за да може да имаме повече от 8 притежатели в Швеция на синя карта. Какво смятате вие като шведка? Какви критерии трябва да се изпълнят, за да може синята карта да е по-привлекателна? Нека да ви разкажа много накратко една история. Взех едно такси в САЩ от летището към центъра. Е, не бях е, ходила в САЩ от дълго време. Таксиджията беше притежател на зелена карта. Попита го как си е получил и той се усмихна и каза, ами спечелих я чрез лотарията. Нямам а, сега за цел да ви убеждавам, че трябва да имаме лотария за синята карта, но света знае за зелената карта. И ние трябва да направим нещо, за да подчертаем, че и Европа не е за изхвърляне. Няма да подкрепям изменения, свързани с евентуална лотария, каза председателя, но е вярно, че има различни начини да получиш зелена карта. Сега, не ми се иска да минаваме към шведски дебат, но Будил Валеро иска думата. Вие сте и докладчик в сянка. И аз ще говоря на шведски, естествено. Здравей, Карин, радвам се, че си тук. Искам да попитам следното. И въпросът ми е по-скоро насочен към другите държави, не към Швеция. Защо е толкова трудно да се предвидят други възможности за привличане на хора? Да не се говори само за висококвалифицирани кадри. Нашия шведски модел е уникален – мисля, че сега е възможността да променим директивата за синята карта така, че тя да дава достъп и на други лица. Знаем, че имаме нужда и от високо и от не толкова високо квалифицирани кадри. И още нещо. Има и една трета група. Естествено, за 10 минути ти нямаш как да я засегнеш. Става дума за онези, които са дошли като беженци, кандидати за обежище, които са работили откакто са дошли в съответната държава. След това обаче им е отказан статут на бежанец, но те продължават да работят, издържат се. Защо да не дадем възможност на тези хора да продължат да работят чрез разрешително за работа, без да трябва да ги изпращаме в къщи? Когато променяхме шведския закон, ние въведохме подобна промена. Онези, които вече работят и които имат съответните перспективи да запазят своята работа, няма нужда да си отиват в държавите. И няма нужда да получават е, разрешение за работа в своята страна, да се връщат до там, а могат да го получат направо в Швеция. Толкова ли е трудно да се предвиди нещо подобно и в другите държави? Какво смята представителя на Германия или пък представителя на Италия? Какво да се направи във вашето законодателство, за да се въведе нещо малко по-различно? Благодаря. Благодаря и трябва да спомена, че шведския модел е високо представен на заседанията на съвещанията между докладчиците в Сянка. Както ще разберем и от следващата докладчица Сянка, която е италянка, госпожа Спинели. Благодаря, господин председател. Аз бих искала да задам няколко конкретни въпроса. Е, за да се справим по-добре в задълженията си по директивата. Аз добре разбирам е, неохотното отношение, с което, което има е, Швеция към всякакви идеи за промяна на националните схеми, които са така гъвкави и така добре се прилагат. И доколкото разбирам, се предвижда премахване на всички тези схеми. Но новото предложение, в частност четвъртия му член, предвижда е, възможността държавите членки да осигуряват е, по-благоприятни или различни разрешения, е, засягащи правата на човека – по 15 член също равни възможности, 16 ти член членове на семейството, 10 ти член процесуални гаранции, както и други. Както, що се отнася впрочем, и, и за временната безработица или отпътуването на лицето от е, територията на страната, след като е, му е дадено разрешително за дългосрочно пребиваване. Значи има доста е, хипотези, при които действието на националните схеми се запазва. Аз в частност бих искал да попитам доктор Екин, Екингер, както и господин Гуаризо и господин Гайс, дали по изменената и допълнена директива ще остане този режим, тази възможност държавите членки да прилагат е, различни или по-благоприятни условия. После новата е, синя карта, вече с измененията и допълненията, е, за щастие включва и режима на международна закрила, но не на лицата търсещи убежище. Колкото знам, в Швеция търсещите убежище могат да получат разрешително за работа. Шведската система, ако щете, е по-конкурентоспособна в това отношение от синята карта. И така, в какви и какви други случаи може да попаднат приложното поле? Това не са толкова факултативни неучастия на, на една или друга национална система, а по-скоро успоредно, съвместно прилагане. И, и да кажем сега в действащата шведска е, или в германската система има, предполагам, по-благоприятно третиране, което би могло да остане в приложното поле на директивата. Е, например, включването на работници с по-ниска квалификация, която не отговаря на изискванията по синята карта. Благодаря. А сега докладчиците за отговор, господин Екингер. А госпожа Екингер, извинете. Продължавам на шведски. Що се отнася до шведската система и възможностите да се засили интерес към синята карта, мисля, че до голяма степен липсата на интерес се дължи на нивото на заплатите. Повечето от хората, които идват са на около 30-35 години в началото на своята кариера. Те са избрали да работят в друга държава. В Швеция нашата структура на заплащането не е такава, че да се привличат високо квалифицирани специалисти лесно. Не можем да се сравняваме с САЩ, Австралия или Канада. Мисля, че нивото на заплатите е доста високо и това е конкретен проблем, що се отнася до синята карта и нейното прилагане. В настоящото предложение има известни предимства за синята карта спрямо нашата система. Например, трябва да се даде предизвестие в рамките на 3 месеца. Това е пред, е, едно преимущество. Това означава, че работодателя ще може да разгледа и системата на синята карта и да види как работи тя. Някои ще изберат синята карта, макар че ние смятаме, че нашата собствена система работи достатъчно добре. Когато се стигне до местното ниво, когато се стигне до работодателя, който трябва да разгледа различните административни бариери и да види кое е най-простото, кое е най-лесният начин да се действа, е, тогава трябва да говорим за упростяване. И мисля, че след известно време синята карта може да се порадва на малко по-добро бъдеще в Швеция, но не и за сметка на премахването на система, която вече функционира. Тази система трябва да може да се запази. нашата система е много добра спрямо от тези хора, които ние искаме да привлечем. Защото не във всички държави има недостиг на едни и същи хора. Нека да спомена, че ние сме приели и страшно много кандидати за убежище. Ето защо нашата рамка е изключително важна. нашата собствена система дава нещо като стимул да се опиташ максимално бързо да се интегрираш в, в обществото. Защото ако си работил 4 месеца и, например, ти обещава, че още една година ще останеш на това работно място, можеш да промениш е, статута си и от кандидат за обежище да станеш е, мигрант е, трудов по своя статут. Нашата система дава такава възможност, а синята карта по-настоящем не дава такава възможност. Надявам се, че съм отговорила на всички въпроси, така приключвам. Ausweitung auf die Qualifikationsniveaus kann ich Folgendes В Германия, ако видим какви са демократичните развития, се стига до заключението, че ам, се ам, очертават нужди от висококвалифицирани работници в областта на технологиите и в здравеопазването. През 2013 година възникна проблема с квалификациите те са различни в различните страни и е трудно да бъдат уеднаквени, така че да бъдат изпълнени условията на синята карта, която беше прията през 2012 година. Трудно е, е, да се определи коя квалификация в получена в трета страна, отговаря на съответната квалификация в Германия. Освен това, трябва да кажем, че условията за предоставяне на разрешително за пребиваване са толкова добри, колкото и тези свързани с синята карта. През последните години все повече се търсят услугите на на така наречените геота институти за придобиване на отделни способности и не може да се откликне на тези потребности. Благодаря ви. Grazie. Eh, Благодаря. За нас е удоволствие да подчертаваме, че ние не виждаме някакъв особен проблем в евентуалното успоредно действие на национални схеми и, и и синята карта. Предимството на директивата е просто, че ни дава альтернативна възможност за разрешаване на съществуващите проблеми. Е, по-настоящем е, квотната система е в безисходица и е, е много важно тази възможност, за която говорим, да, да се развие. Що се отнася до казаното от някой от вас сега за за шведската е, система. В Италия също се говори за е, евентуално даване на възможност на лицата, търсище убежище, чиято молба е отхвърлена, да останат на територията на страната по, на друго основание, например трудова заетост е, този разговор се води. Е, още повече, че докато кандидатстващия за убежище чака отговор, е, могат да станат много неща. Той междувременно би могъл да получи синя карта и да намери работа. Що се отнася до квалификациите, нашата система е, приема, признава достатъчно ниската квалификация на основата на взаимното признаване. Италианският статистически институт е, отчита доста ниски квалификационни равнища в туристическия отрасъл, например. Добре би било да, да помислим за това, което практически се наблюдава в структурата на квалификацията, за да може то да се впише в нормативната уредба. И, и би трябвало тук да обърнем внимание, когато говорим за е, бежанците, не само за лицата с признат статут, на бежанци, а и е, е, лицата, ползващи се е, с международна закрила. Благодаря. Благодаря ви, госпожи и господа докладчици, за светлината, която хвърлихте върху цялата проблематика от различна гледна точка. Безценно е това за нашите докладчици в сянка, за да могат те да отразят е, всички е, аспекти от тази многообразна картина. И сега, колеги, е, пристъпваме към последната част от нашата програма. Ще помоля последните експерти да се присъединят към нас. Гертруи, Гертруи Лано, госпожа Лано, специалист, старши специалист по трудова миграция и човешко развитие е, това е Международната организация е, за миграцията. И аз съм сигурен, че е, тя ще хвърли в един по-широк контекст светлина върху проблемите, с които се занимаваме. Предвид това, че по-напред на времето бих ви посъветвал да ни отнемете повече от 10 минути. А във всеки случай колегите ще имат какво да ви питат, сигурен съм. Имате думата. Благодаря за мен е удоволствие да бъда последна днес сред докладчиците. Аз съм Хертри Лано. Наистина работя в Международната организация за миграция и съм специалист по трудова миграция. Е, бих искала да ви кажа няколко думи е, за обхващането на е, по-широк трудов контингент от този, който се предвижда по синята карта, т.е. не само високо квалифицираните. В контекста на демографските промени и на потребностите на пазар на труда, политическата реакция на Европейския съюз и накрая ще видим някои препоръки. Е, що се отнася до контекста? Знаем всички, мислят, че Европа застарява най-бързо почти в света и се очаква намаляване на, на работната сила. По оценки на Евростат до 2060 година ще се изпитва недостиг е, е, е в численост от 19 19 милиона е, работници и служители, и което е, ще има сериозно значение за продължаващата конкурентоспособност на европейската економика. И не само е желателно да е, мигрират работници към Европа, в известен смисъл трудовата миграция към Европа е неизбежна от една страна в Европа населението застарява, от друга страна в е, южната част е, от е, планетата безпредседентно расте населението с под 40 милиона годишно излизат на пазара на труда и търсят работа. Сега, ако се върнем на действителните потребности на пазара на труда в Европа и това, което можем да очакваме за напред, е, вече чухме от неколцина, от изказалите се, че не става дума само за високо квалифицираните. Всъщност, е, по-низките квалификации все още имат водещ дял е, в заетостта. От тези, които изпитват най-голям недостиг, е, първите 20%, е, половината всъщност се нуждаят от висока е, квалификация. И нали, става въпрос за and so on. Um, so I think it's clear here that um, in the EU um, we actually Става въпрос за професии на, на, на класическия физически труд, е, и Европа би трябвало да е, помисли за даване възможност по линия на синята карта и за привличане на по-низко квалифицирани работници. Освен това, друга, други аспект от контекста е, че в Европа има сериозна безработица. В южната част от, е, от континента се смята, че предвид безработицата, недостигът на, на умения може да бъде попълнен от граждани на самата страна. Оказва се обаче, че това не е възможно. Защото няма желание за предлагане или няма физическата възможност за прилагане. И все повече отрасли от економиката разчитат на миграция, на нискоквалифицирани иммигранти, И а, съпротивата срещу това е по-скоро политическа. Ако погледнем общественото мнение по отношение на миграцията и многообразието в Европа, то е все още крайно отрицателно. Аз съм проучвала общественото мнение в различни части от света. Единствената част от света, в която повечето смятат, че миграцията е нещо отрицателно, е Европа. Е, и е изключително трудно, разбира се, политическите дейци е, да изработят една политика за закон на трудова миграция в такъв обществен климат. Е, шири се предразсъдъци и страхове и те вземат връх над реалистичните прогнози за бъдещето. Освен това, водената нерядко рестриктивна политика, е, чиято се крепи на надеждата, че е, по този начин миграцията ще спре, всъщност е, се натъква на неуспех. Работодателите се нуждаят от съответната работна ръка и по един или друг начин си я набавят, за съжаление, и по незаконосъобразен начин каква е политическата реакция на Европейския съюз? Общо взето, разбира се, е на лице консенсус, че Европейският съюз следва да подобри пътищата, е, възможностите за законна миграция, за задоволяване потребностите на пазара на труда. Е, това се вижда от новата европейска политика, от европейската стратегия за законната миграция. Навсякъде се говори за повече канали, повече възможности, но всъщност всичко се свежда до високо квалифицираните работници. Ако погледнем сегашната политическа рамка, ще видим, че тя всъщност е разпокъсана. Е, законодателството изобилства от различни актове за различни категории лица, за висококвалифицираните, за студентите, за научните работници, за сезонните работници. Е, и това, разбира се, най-вече се обяснява с политически съображения – а именно, че държавите членки са крайно, гледат крайно неохотно на е, е, отказа от национален суверенитет в тази област. Е, обаче основните политически цели на европейската политика за миграцията не могат да бъдат постигнати по този начин. Ако погледнем плана от 2005 година, какво четем? Първо, да се реши въпроса за застаряването на населението, за намаляване на зависимостта на застаряващото население от работещите, <coughs> да се създаде една по-динамична економика, основана на знанието и така нататък. Тези цели, формулирани още през 2005 година, не могат да бъдат постигнати, ако насочваме вниманието си единствено към миграцията на високо квалифицирани специалисти. Политиката трябва да се разшири към средно и ниско квалифицираните. И според мен Европейската стратегия от 2015 година, пак за законната иммиграция, не отговаря на, на, на потребностите, защото отново пренебрегва тези два контингента на, на средно и ниско квалифицираните. И най-сетне, малко по-положително, трябва да кажем, че можем да насочим вниманието си към интегрирането на пазара на труда на онези граждани на трети страни, които вече са на територията на Европейския съюз напоследък. Те са немалко. Нали? Става въпрос за бежанците, за лицата, ползващи се с международна закрила. За тях все още е твърде трудно да получат достъп до пазара на труда. И нерядко те са принудени е, и намират е, заетост далеч под своята квалификация. В това отношение следва да се приветства новия план за действие за интеграция на иммигрантите, прият от комисията. Е, това би могло да се окаже стъпка в правилната посока за задоволяване потребностите на пазара на труда. Тоест, ако оптимизираме трудовата заетост на онези, които вече са тук recommendations uh, for your consideration. Um, first of all, I... В заключение няколко главни препоръки. Първо трябва да се подобри информационното обезпечаване. Така че е, политиката на трудова миграция да се основава на данни и на реалните потребности на пазара на труда. Както казах, много от политическите действия все още са вдъхновени от страхове, от опасения, отколкото от самите потребности на пазар. И ако не се сложат данните на масата, трудно бихме могли да убедим общественото мнение, е, че водената политика е нужна. На второ място, миграционната политика би следвало да обхване всички квалификационни равнища, някои от вас вече го казаха, за ниско квалифицираната миграция, която също има своя принос за економическия растеж. Има, има отрасли като, като е, селско стопанство, общественото хранене, които могат да оцеляят в Европа само благодарение на ниско квалифицирана трудова миграция. Е, и на трето място е, би трябвало да помислим също как да създадем едни по-безопасни по, по редовни канали за нискоквалифицирана трудова а, миграция. Няма ги, а, за съжаление, все още в повечето държави членки. Швеция, вероятно, е изключение. Твърде малко са наистина възможностите за законна трудова заетост на нискоквалифицираните иммигранти в Европа. И а, а, накрая нещата не се свеждат далеч, не се свеждат само до законодателство. Трябва да се промени начина по който Европа гледа на иммигрантите, гледа на многообразието, за да стане тя по-привлекателна. Европа трябва да покаже, че е гостоприемна. Каквато вероятно не е днес, не е особено. Благодаря. Uh, благодаря ви, благодаря ви за напомнянето, което получихме от Световната организация за миграция за някои от нещата, които, впрочем, и ние непрекъснато казваме, но някак не вършим. Е, сега, понеже настъпва края на нашето изслушване, колеги, е, моля за вашите въпроси, както и за някои, някои общи съображения, които бихте искали да се запишат в протокола по нашата тема. Имате думата, първият. Още веднъж на шведски. Онова, което вие казахте в края, ще почакам, за да си сложите слушалките. Онова, което Сесилия спомена малко по-рано – Силата на привличане на Европа, тя вече не е толкова голяма за много хора. Това зависи от нещо. Не става дума само за това, че има голяма конкуренция. Всъщност, нашите общества не са готови да приемат чужденците. Има много расизъм, има много омраза срещу чужденците. Може и да има хора, които да искат да дойдат в Европа, но когато чуят за сентиментите в Европа в момента, естествено, че няма да дойдат. Това е много важно да се спомене. Мисля си най-вече за онези, които все още искат да дойдат. И за онези, които вече са дошли. Много от тях са бежанци, бягащи от войни, хора, които искат да дойдат в Европа, ние се опитваме да им дадем работа доколкото може. Има обаче хора, които не бягат от войни, които минават през Средиземно море, умират по пътя към Европа и Европейския съюз като че ли няма място за тях. Тези хора ще продължат да идват обаче. И точно тук е много важно да се създадат законни пътища към Европа, защото ако има законен път да се влезе в Европа, вероятно ще се избере законния път, а не пътя на контрабандистите. Какво смятате вие? Какво може да направи Европа? Може би не всички сме готови да приемем, да прегърнем изцяло директивата за синята карта, но пък можем да споделим кой какви методи има или пък специално законодателство по отношение на тези хора, които не бягат от войни. Благодаря, Джин Ламбърт, но преди това бих искал да, да, да кажа, както казах и в началото, Комисията по заедостта и социалната политика има определени правомощия в случая. Джин ще се занимава с тези отношения. За щастие тя членува и в двете. И в нашата, и в тази комисия по заедостта. А, благодаря. А, да подхвана нещата, които е, е, каза колегата. Когато до сега сме се занимавали с синята карта, един, една от констатациите, един от проблемите е бил, че някои държави членки, да кажем Германия, да са се опитвали да наемат специалисти по информационни технологии, например от Индия. И една от причините, както се твърди, за неуспех на това начинание е, е, е че тъкмо тези, които е, са се опитвали да, да наемат, е, са гледали на Европейския съюз като на място с расистки наклонности. Очевидно, едно от нещата, които ще трябва да, да, да е да, да се отнесем с особено внимание към паралелните мерки е, около това законодателство за борба, например, с дискриминацията, с, с, с е, расовата ненавист. Е, да, да се работи и с социалните партньори, с синдикатите, с е, работодателите също по тези проблеми. След това, ако вземем праговото равнище на заплащане, аз разбира се съм впечатлена от обстоятелството, че в Швеция има много висока степен на покритие по линия на колективното трудово договаряне, какъвто не е случаят очевидно другаде. Значи, идеята, че държавите трябва да имат някаква свобода на преценка, по отношение правото равнище на заплащане, полезно ли е това? Смятате ли, че това е уместно? Също така, смятате ли, как въобще бихме могли да, да се справим по-добре с въпроса за признаване на квалификацията, е, както на постъпващите от е, чужбина, така и е, що се отнася до е, удостоверяване на придобитата тук е, на европейска територия квалификация преди лицата да се върнат по домовете си. Аз тук гледам, че имам цял списък от въпроси, но, но все пак да видим, да видим и този. А правото на труд на членове на семейството на притежателя на синята карта трябва ли да се ограничава чрез проверка на е, пазара на труда, т.е. дали е, за търсеното вакантно място няма е, кандидати граждани на държавата членка. Понеже все пак трябва да се има предвид, че високо квалифицираните лица имат огромен избор къде да се насочат, къде да отидат високо квалифицирани медицински специалисти, например. Така че, въобще, за да повишим привлекателността си, какво още трябва да направим? благодаря. Други колеги също, вероятно, биха желали да коментират и въпросите. Кажете, кой, който, който желая да се изкаже, последния на възможност. Не? Добре, да, да дадем възможност на нашата докладчица да отговори. Аз ще се опитам. Благодаря ви за много полезните коментари и въпроси. Що се отнася до економическата миграция и това, че не всички пристигащи в Европа ползват международна закрила, т.е. не успяват да, да получат такъв статут, въпросът е много труден. Какво да се прави с тези хора? И аз едва ли мога да дам окончателния отговор. А, първо, обаче е, следва да се помисли е, за даване на някои възможности за трудова миграция. От което не следва, че всеки ще може да се възползва от тази възможност, но поне хората, е, които имат квалификацията, да могат да останат законно, редовно, нали? А, и още да пристигнат в Европа, не по тези самоубийствени начини по, по море с, с гумени лодки и така нататък. Е, И разбира се, това ще бъде предикателен фактор за нова миграция, но от друга страна е, е, има търсене на пазара на, на труда в Европа на такава квалификация. Това, това е първото, което трябва да се разгледа. После. Сега да видим самите въпроси. за трудовото възнаграждение, за, за ограничаването му е, тези прагови равнища, дали смятам, че са полезни. Аз по-скоро е, би казала, че при сегашната уредба, в действащата директива за синята карта, това прагово равнище не е добро, не е полезно. Е, твърде е високо праговото равнище първо, е, не се отчитат разликите между различните отрасли. Един специалист по информационни технологии, естествено, че ще бъде по-високо платен, отколкото в други е, сектори. Е, освен това, е, студенти, първи трудов договор и така нататък отпадат поради това високо равнище. Така че изменението, което се предлага е добро, намалява това прагово равнище и се прави диференциация за студенти и млади работници. Отново не се отчитат разликите между отраслите, обаче ако вземем шведската система е, с колективното договаряне, тя е по-добро решение, мисля. За признаването на квалификациите е, определено много е трудно да бъдат интегрирани търсещите работа, ако не им се признае квалификацията и придобитите умения. Значи тук не става въпрос само за формална квалификация, а и за умения, които са факт придобити е, по един или друг е, е, формален или неформален начин, трябва да се разработи инструментариум. И при това хармонизиран. Понеже сега може да се стигне до положение в една страна, в една държава членка от Европейския съюз, да се признае една квалификация или умение, а в друга не това няма да е лесен процес. И най-сетне е, правото на труд, на заетост на е, член на семейството на притежател на синята карта и теста на пазара на труда. Аз съм категорично против е, този е, режим, е, той едва ли подобрява привлекателността на синята карта и в края на краищата дори и да няма такава проверка за потребностите на пазар на труда, от това не следва, че лицето веднага ще си намери работа. И то ще трябва да докаже е, своята привлекателност за работодателя. И ако работодателят проявява интерес, аз не виждам защо би трябвало допълнително да се прави проверка дали няма кандидати от държавата членка. И, и последно, пак трудовата миграция за по-низко квалифицираните, чрез синята карта, това е много трудно по-настоящем, тъй като приложното поле е много строго очертано. Ще са необходими други политически инструменти, които са необходими обаче, тъй като в много държави членки няма добре функционираща национална система. Швеция да, но в други държави не, а потребностите на пазарна на труда са факт. Да вземем Полша, Литва, е, и други, които е, наемат все повече и повече ниско квалифицирани от техни е, съседни страни, Грузия, Молдова и прочее. И и, и, и, и нямат една, една ефикасна система за управлението на тези процеси. Значи, добре би било един общоевропейски акт да, да даде насока за управляването на законната трудова миграция на средно и ниско квалифицирани лица. Благодаря. И преди да приключим, сърдечно да благодаря на, на вас и на, на всички изказали се днес докладчици, на колегите, които останаха до самия край. Something so profound as legal might не е уместно да, да, да правя сега някакви генерални обобщения по нещо толкова деликатно и щекотливо като законната миграция, но на вниманието на останалите тук колеги все пак да кажа, че задачата ни ще бъде някакси постъпателна, допълваща. Ние трябва да си дадем сметка, че сме изправени е, пред е, въпрос за законната миграция, който е изключително спорен, е, изключително щекотлив в по-широк контекст. Погледам предложението на комисията, част от изразените днес мнения ни, ни дават да разберем, че са на лице много сериозни проблеми за национален суверенитет, за социална и економическа е, интеграция, за привлекателността, както каза Джин Ламбърт на Европейския съюз е, в отношения като расизма и, и други подобни. Е, трябва да се постараем предложението, края края ще бъде максимално компетентно, така, защото законната миграция да оцелее. Инак Нали, ако не възприемем един комплексен подход, не бихме си свършили работата, не бихме добавили кой знае какво към този дебат, не бихме се оказали на висотата на очакванията за компетентност. Но, за съжаление, въпросът е изключително комплексен. Европейския съюз някак би изгубил огромен шанс, ако не превиши своята привлекателност. От друга страна, съчетаването на тази политика с проблема за, за убежището и международната закрила е нещо изключително сложно. Задачата ни е максимално съсредоточено да работим по подобряването на направеното законодателно предложение. Имаме достатъчно експертно обезпечаване, организацията на докладчици и докладчици в сянка е много добра и аз съм сигурен, че от тук нататък към, към коледа на поредни заседания е, ще се постараем е, е, всички комплексни съображения да бъдат отразени в нашата работа. Благодаря ви още веднъж за вниманието и участието в това изслушване, както казах, по един много комплициран, значим въпрос. Благодаря на организаторите ни, на, на секретарята и сътрудниците. Лека вечер, колеги, до утре.